Бонжорно! Председателят. Добро утро, колеги! Добре дошла на председателката на Европейската комисия госпожа Фон дер Лайен. Добре дошла и на госпожа министъра, представляваща настоящото председателство. Първа точка от дневния ред предложение за мандат за преговори за, преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, изявления на съвета и на комисията. Давам думата от името на съвета на госпожа министър Бирняц. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожа, госп, господа и госпожи. След е, подписването на оттеглянето на Обединеното кралство, сега сме на нов етап от преговорите. За да можем да направим това, очевидно, ние трябва наистина да дадем мандат на преговарящия от страна Европейския съюз, който да стъпи на ясни основи. Някои съображения искам да, съобр... да съобща пред вас относно всичко това и мандата. Първо, мандата трябва да следва обхвата, който е много широк на преговорите и следователно не можем да се забавим. Колкото по-рано започнем, толкова по-бързо ще се приеме мандата. Това смятаме да направим на 25 февруари на съвета по общи въпроси. Защото изключително важно е, че господин Джонсън, министър-председателя, категорично заявява, че не желая да се удължи срока след края на декември 2020 година, което означава, че паралелно трябва да се водят всички преговори. Това е мандат за преговори, а не за окончателния вариант, така че не можем напълно да кажем точно къде смятаме да стигнем, какви са окончателните ни предложения, евентуалните компромиси, които можем да имаме предвид, защото трябва да се запази съответното пространство за преговаряне и сега се връщам отново към единството и времевия график, който ни притиска. Нужно е повече време да се разрешат е, различните интереси и приоритети да бъдат уточнени, но трябва да насочим вниманието си върху интереса на Съюза по отношение на резултатите, да има равнопоставеност за всички държави членки и граждани. И накрая, трябва да знаем какви са червените непреодолими позиции на Обединеното кралство. Е, спиране на свободното движение, например, във връзка с правата на гражданите. Много важен въпрос. Отклоняване от регулаторната рамка на Европейския съюз, що се отнася до достъп до вътрешния пазар и търговията като цяло. Всичко това ще има своето въздействие. По същество за мандата по отделните отрасли. Ние споделяме мнението, което е и позиция на парламента, така както се отразява във вашата проекторезолюция, което означава амбиция, справедлива, сравнена с взаимоотношенията на Съюза с други държави. Трябва да е ясно обаче, че не може да има същите ползи Обединеното кралство като членство, особено имайки предвид червените непреодолими позиции на страната. По отношение на хоризонталните аспекти на партньорството, управлението, равнопоставеността. Тук няма съмнение. Европейския съюз трябва да бъде готов да предложи амбициозен е, с, е, вариант за споразумение за свободна търговия, но това не може да накърни конкурентната позиция на европейските дружества, социалните стандарти, стандартите на здравоопазване или правилата за държавна помощ. Трябва да се включат широки разпоредби, които да, да гарантират равнопоставеност на висок ниво това е изключително относимо, имайки предвид намеренията на Обединеното кралство да се отклони от Европейския съюз, според мен. Това е тясно свързано с въпроса с уреждането на споровете и механизма за това и мерките за правна защита. Няма смисъл да се разработват разпоредби за равнопоставеност, ако да няма да бъдат приведени в сила. И още две бележки. Първо, въпреки че напълно съзнаваме, че политиката на Обединеното кралство е насочена към края на движението свободно на граждани, бъдещото взаимоотношение, които ще обсъждаме, трябва да бъде амбициозно по отношение именно на тази мобилност. На второ място, и това е свързано с предишната ми бележка, тези преговори, ще запазят институциите и комисията с изключително натоварен дневен ред но нека да не забравяме споразумението за отегляне. Ние трябва да продължаваме да следим надлежното изпълнение. Още веднъж това е споделен интерес – имайки предвид предстоящите преговори в интерес на добро сътрудничество, което очакваме по време на фазата на Брексит. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на госпожа министър. Думата има председателката госпожа Фандерлайн. mr president honourable members uh, it's just two weeks ago. Благодаря. Преди две седмици ние изпратихме британските ни приятели, като изпяхме а, за старото приятелство. Това беше момент в парламента, за да отбележим добрите стари а, времена и искам да благодаря за този жест. Той беше невероятен. Сега ние сме насочили поглед е, към бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Ще започнем преговори с най-високи амбиции, тъй като добрите стари приятели, каквито сме ние и Обединеното кралство, трябва да намерим решение. Министър-председателят Джонсън в Гринвич каза по-рано този месец, че Обединеното кралство, аз цитирам, ще бъде световен радетел за свободната търговия. Край на цитата. Това е музика за ушите ни, защото сега има предизвикателства пред базираната на правила световна търговска система. Ние искаме една по-справедлива, по-силна система. За това сме се борили европейците през годините. Търговия, която е отворена и справедлива от друга страна. Тъй като какво правят споразуменията за свободна търговия? Те трябва да заместят несигурността с ясни, строги правила. Те създават нови пазари за малките и средни предприятия. Те трябва да са от полза за хората. И а, това са съображенията, на които се опират търговските ни споразумения, например с Канада и Япония. Те не са само споразумения които разширяват обмена на стоки и услуги, но също повишават стандартите по множество въпроси от трудовите права до околната среда. И за това ние се гордеем с тях. Може да попитате и нашите приятели от Канада и Япония за това. Те се радват, че ние заедно обединихме силите си, за да създадем повече справедливост в глобализираната търговска система – те решиха, че могат да обединят силите си с Европейския съюз, тъй като в днешния свят размерът има значение. А ние имаме един пазар, който обхваща 440 милиона души. Затова ние имаме амбиция за търговското споразумение с Обединеното кралство. Когато договорихме политическата декларация с Обединеното кралство, ние предвидихме нулеви тарифи нулеви квоти в търговските отношения за всички стоки. Нещо, което никога, никога преди не сме предлагали на който и да е друг. Един нов модел на търговия, уникален на амбиция за достъп до вътрешния пазар, но разбира се, това ще изисква гаранции за лоялна конкуренция и за защита на социалните, екологични и потребителски стандарти. Тоест, искаме равнопоставеност. Ние сме готови да обсъдим различни модели на търговски споразумения, но всички тези модели, независимо кой от тях и се избере, имат нещо общо. Всички те не са свързани само с права, но и с задължения за двете страни. Например, ако вземем модела Канада. Това е модел, който беше визиран и от министър-председателя Джонсън. Това споразумение примахва тарифите по много стоки, но не на всички. И разбира се, споразумението с Канада примахва повечето квоти, но не всички квоти. Все още има квоти, например, за царевицата и за говеждото месо. Ние все още имаме стандарти, които искаме да се спазват. И честно казано бях малко изненадана, когато чух министър-председателят на Великобритания да говори за австралийски модел. Австралия, несъмнено, е един силен партньор, който е близък до нас по убеждение. Но сега ние търгуваме с нея съгласно правилата на СТО. И ако това е изборът на Великобритания, чудесно, ние нямаме нищо против. Но сега, когато преговаряме в Австралия за примахване на тази ситуация, е, работейки по търговско споразумение с тях, е, Обединеното кралство решава да, е, се, да иска нещо по-малко. Министър председателя в речта си в Гринвич беше една добра отправна точка. Той повтори какво е постигнал Обединеното кралство в социалната сфера, климатичните промени, конкуренцията. И аз поздравявам Обединеното кралство за тези успехи, но не е момента сега да се занижават социалните закрили или пък опазването на околната среда. Не е момента да се намаляват също нормите в областта на конкуренцията. Трябва да има амбиция за минималните заплати, за родителските отпуски. Също чух амбиция по отношение <clears throat> намаляването на, на емисиите на CO2. Амбиция да се гарантира, че нашите фирми ще се конкурират равнопоставено. Това е всичко нещо, което и ние искаме. И ние на базата на тези цели можем да задвижим една динамична конкуренция, която да бъде в полза и на Обединеното кралство, и на Европейския съюз. Има много предизвикателства но ние ще държим на общите ни ценности, ценностите за отвореност, за справедливост, за социална справедливост, за свободно предприемачество. Това не са ценности само за миналото. Това са ценности, които остават. Благодаря ви за вниманието. Искам да ви кажа, че работната група е готова да работи по всички тези предизвикателства, които сме набелязали. Благодаря, госпожо председател. Следват изказвания от името на политическите групи, от името на групата на НП, господин Макалистър, за две минути. Господин председател, госпожи и господа, резолюцията за проекто мандата, която разискваме днес сутринта, е първото доказателство за успеха, с който се увенча работата на новосъздадената група за координация. Като председател на групата благодаря на всички участвали в процеса за резултатите, които постигнахме в рамките на изключително кратък срок. Резолюцията според мен е много добра и балансирана. Излизаме с нея само 9 дена след като Мишел Бърния излезе с проекто мандата на комисията. В резолюцията правим бележки по същество, както и за архитектурата на бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Нека се спра върху три основни принципа. Първо, целостта и правилното функциониране на вътрешния ни пазар – Митническият съюз и четирите свободи трябва да бъдат запазени. Второ, една трета страна не може да се ползва със същите права и предимства като държава членка на Европейския съюз. На трето място, Общ наш приоритет ще бъде равнопоставеността. Тя ще е предварително условие за бъдещото споразумение. Няма да се впуснем в надпревара за намаляване на стандартите. Както изтъкна госпожа фон дер Лайен, заедно с британските си приятели трябва да работим за установяването на партньорство, отиващо отвъд рамките на търговията. Партньорство безпредседентно по своя мащаб, обхващащо транспорта, космоса, финансовите услуги, сигурността и ред други области. Готови сме да установим ново партньорство без мита, без квоти и недопускащо дъмпинг. Но едно споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство няма да е равносилно на напълно свободен стокообмен. Прилагането на споразумението за оттегляне е особено важно. То визира най-вече правата на гражданите, протокола за Ирландия и Северна Ирландия и други. Господин Бърние вече ни увери на първото заседание на координационната група, че ще предоставя информация на парламента на всички етапи от процеса. Благодаря. Благодаря, госпожа Гарсия Перес, председател на групата на социалистите и демократите, три минути и половина. Yeah. Благодаря, господин председател. От името на групата на социал-демократите искам да благодаря на Европейската комисия, в частност на екипа на господин Барние за работата по насоките за бъдещите отношения Европейския съюз с Великобритания. Чрез резолюцията на този парламент всички отправяме твърдо послание – че амбицията за бъдещите отношения ще зависи от волята на британското правителство да приеме съгласуваност с нашите правила в сферата на социалната сфера, околната среда, економиката и прочие. Обединеното кралство загуби статута си на член Европейския съюз и е трета страна. Имаме 11 месеца преходен период, за да дефинираме бъдещите отношения за тази цел трябва да имаме предвид, че нищо няма да е същото, както принадлежността към Европейския съюз. Нашата политическа група има да има цялостно споразумение с Обединеното кралство. Колкото по-малко пречки има от страна на британското правителство, толкова амбициозно ще бъде нашето споразумение. Ако обаче те искат ако те искат да бъдат лоялен партньор, ако се защитят правата на гражданите от двете страни на Ла-Манша. Така ще стигнем до едно амбициозно споразумение без тарифи, без мита. Освен това, ако искаме тези ползи да са реални, Искаме също да имаме тясно сътрудничество в областта на сигурността, международния ред, също в областта на риболова, транспорта, енергетиката, финансовите услуги. Но нашата оферта не може да се прави на каквато и да е цена. Нека да бъде ясна. Обединеното кралство трябва да гарантира лоялна конкуренция, да допусне европейски флоти до своите териториални води също да приеме решенията на Европейския съд по правата на човека. Освен това, Испания да има последната дума в разговорите между Обединеното кралство и Европейския съюз по деграбълта, както беше посочено в директивите на комисията. Освен това, всичко това ще зависи от това дали можем да използваме най-доброто ни оръжие до момента, именно единството комисията да бъде единственият събеседник на Обединеното кралство в този период. Така Европейския съюз трябва да запази единството, което демонстрира до момента. Да се отстоява неделимостта на четирите свободи, на вътрешния пазар. Освен това, трябва да има поемане на ангажимент по ценностите, а, които са в противоречие от а, това, което се афишира от някои лидери в Великобритания, които са обзети от чувство за превъзходство. Нека да устояваме демократичните принципи, свободите, за да може европейският ни проект да се развива и в бъдеще. От името на група Обнови Европа, госпожа Лазо за две минути и половина. Обединеното кралство за решение да напусне е, Европейския съюз. Ето тук има е, във всеки случай е, едно про- противоречие. Ние, разбира се, подкрепихме решението в крайна сметка. Този избор, избора е да се излезе не само от Европейския съюз, но единния пазар от Митническия съюз е наистина радикално. Ние обаче го уважаваме. И в крайна сметка, много важно е, че в крайна сметка нашите взаимоотношения се променят и то задълбочено. Важно е да е, има яснота по отношение на интереса на Обединеното кралство. Ние сме съседи. В крайна сметка географията е такава, че тя ни предоставя наистина да уважаваме един друг. И в крайна сметка, когато имаме това предизвикателство съвместно, трябва да го разрешаваме. Климата, тероризма, различните вируси, и те не познават граници. И очевидно е нужен нов метод за тази съвместна борба. В противен случай ще загубим всички. Ние сме партньори категорични с, Европа, с Обединеното кралство. Трябва да сме категорично убедени, защото по този начин Брексит наистина не трябва да застраши нашата позиция. Трябва да защитаваме позицията на работниците, на консуматорите, на гражданите, да защитаваме и нашата планета съвместно. Не сме е, готови наистина е, да отстъпим. Трябва да продължим в тази нова битка. И в крайна сметка, когато започваме е, този е, период на е, преговори, трябва наистина да предложим партньорство, което е безпредседентно, наистина, имайки предвид това, което ни обединява. Така че това няма да прилича на останалите наистина споразумения, с които сме сключили. Защото Обединеното кралство е нито Канада, нито Япония, нито Южна Корея, нито Япония, нито Сингапур. Очевидно не, не бива да се унищожава чрез Брексит взаимоотношенията, които съществуват е, от векове между нашите народи. Нито пък конструкта Европейски съюз трябва да и европейски да се разруши. Благодаря. От името на идентичност и демокрация, господин Кофот за две минути. Благодаря, господин председател. Британците са и ще продължат да са наши добри приятели, наши особено близки съюзници в рамките на сътрудничеството ни. Трябва да уважим правото на британците на суверенитет, на самостоятелно вземане на решения, най-вече по отношение на това кой да влиза на тяхна територия и по отношение на услугите. Изключително важно е за моята страна, Дания, да продължава да има възможност за особено близки и ефикасни търговски взаимоотношения с страната. Дания се присъедини към Европейския съюз именно защото искахме да търгуваме с Обединеното кралство. Когато британците решиха да ни напуснат, то те ясно заявиха, че не напускат нито света, нито Европа. Просто излизат от европейската система. Трябва да проявим разбиране към това. Да се надяваме, че ще постигнем споразумение с британците, което да даде възможност за продължаване на задълбоченото ни сътрудничество, за споделяне на интереси и ценности, за взаимодействие, основаващо се на здравия разум и провеждащо се в името на общото благо, а не в името на европейския федерализъм. Господин Ламберт, Уважаеми колеги, две неща. Първо, Обединеното кралство и Европейския съюз са свързани с географията. Това няма да се промени. Така че можем да имаме и в бъдеще приятелски тесни отношения. Второ, Европейск... Обединеното кралство не са само националистите. Там имаме много приятели също. Що се отнася до търговията, амбициите между Обединеното кралство и Европейския съюз са в противоречие, защото Обединеното кралство отхвърля регламентирането, което осигурява достъп до единия пазар. Трябва да сме по творчески настроени. не трябва да се допуска занижаване на стандартите в областта на трудовото право, фискалната сфера, околната среда. Днес законодателството между Обединеното кралство и Съюза са напълно в съзвучие. Но, например, в областта на опазването на личните данни и други но а, има някои звери, например в околната среда или регламентирането в банковата сфера, Обединеното кралство е по-напред. В новите споразумения трябва да определим правила, при което и двата партньора се ангажират да прилагат по-амбициозните стандарти. Имам предвид тези, които защитават повече здравието, неприкосновеността на личния живот, условията на труд, околната среда. За това трябва да имаме конкуренция за завишаване на стандартите. Това не е правено преди. Това е споразумението за свободна търговия, което очакват повечето от европейските граждани, така както споразумението, което скоро ще гласуваме за отношенията ни с Виетнам. Колегата Епинг има думата за минута и половина. Европейския съюз и Великобритания из... поставиха основите на тези свободни споразумения. Сега трябва да се разработят нови правила за това ново споразумение. От двете страни на канала има мнение. Бюрокрацията от всяка страна се придържа към конкретните си правила и И Европейския китайската бюрокрация наистина не е различна от онази, която управлява и Китайската империя в миналото. Британците мислят по различен начин, тъй като и те са имали империя. Тук става въпрос за едно, една увереност в себе си, че все още са е, империя. Е, де, очевидно е, не иска да бъде част от друга империя и си тръгна. Брексит е факт. Трябва да поставим нашите граждани на първо място. Европейски съюз трябва да бъде прагматичен, а не да се съсредоточи върху правила. Трябва да насочи вниманието си към интересите, а не към а, неприятните чувства. Очевидно има голямо мнозинство в Обединеното кралство, правителството следващите пет години така ще стоят нещата. Но какви са правилата? Правила, които са работили векове, не работят повече. Така че е нужна политическата воля за успех. И така тази резолюция наистина отправна точка за преговори. Господин Барние, вие сте умел водещ преговори. Е, и наистина, нека да знаем, че ние сме разделени разделени от 30 км вода и сме два различни свята. Благодаря. От името на групата на Обединената левица, председателят господин Ширдеван за минута и половина. Благодаря, господин председател. В рамките на преговорите за бъдещите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз ще става дума не само за бъдещите ни економически и търговски отношения. Не, залогът ще е много по-висок. Ще става дума за бъдещето на Европейския съюз. Моля, не ме разбирайте погрешно. Идните 11 месеца няма да са краят на този процес, но те може да се окажат от решаващо значение. Изходът от тези преговори ще е решаващ и за това дали членството в Европейския съюз или статутът на трета страна ще са по-изгодни в бъдеще за отделни държави. Уважаеми колеги, отрешаващо значение не е економиката. Отрешаващо значение са гражданите, тъй наречените обикновени хора. Те ще вземат решението за това кой от двата модела, членство или не, е по-привлекателният. Това е полуката от Брексит. За това и мандата трябва да отчете интересите на гражданите, на европейските граждани, както и на британците. Моята група приветства категоричния ви ангажимент за избягването на дъмпик, за защита на работниците, за спазването на високи екологични и трудови стандарти. Не бива да се стига до данъчен дъмпинг или до влушаване на условията на труд. От едно такова влушаване се възползват единствено работодателите. Искаме да се спазват възможно най-високи стандарти, да се запази мирът в Ирландия и Северна Ирландия, както и да има демократичен контрол върху процеса. Много критично сме настроени към други аспекти от преговорите, като например сътрудничеството в военната сфера. В интерес на избирателите ни е да работим конструктивно за преговорите, тъй като в ничи интерес няма да бъде, ако се стигне до Брексит без споразумение. С това приключихме кръга от изказвания от името на политическите групи. Господин Хансен. През преходния период разходите за Брексит ще са надхвърлили съвкупните вноски на Обединеното кралство в бюджета на Съюза от последните 47 години. Това само потвърждава обедеността на всички, които казват, че Брексит е една лудост от економическа гледна точка. Обединеното кралство напуска Съюза, но остава в Европа и ще продължи да бъде една от най-динамичните економики в непосредствена близост. Като докладчик в е, Инта, аз казвам, че това, което ние предлагаме на Обединеното кралство, отива по-далече от всички споразумения за свободна търговия, сключвани някога от Европейския съюз, без, без мита, без тарифи, но ние искаме равнопоставена конкуренция, също да се спазват фискалните, екологични и социални норми. Нашите отношения трябва да отговарят на тези от първа лига. Освен това е необходим арбитър. За парламента е важно да че това трябва да бъде съда на Европейския съюз. Очевидно е, че споразумение за свободна търговия никога не може да е равносилно на принадлежност към вътрешния пазар, но нека да имаме амбицията и да успеем да постигнем максималното в съкратените срокове, наложени от британската страна. Председателката Добре дошли и на съгражданите ни, господин Силва Перейра. Много важна е тази резолюция относно политическите насоки за водене на преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство. 21 страници, е, много параграфи, но може би най-важното е в заглавната първа страница. Подписите на лидерите на основните политически групи в този парламент – който сочи, че има голямо мнозинство, което подкрепя тази резолюция и посочва колко единни сме в отстояването на общата ни позиция и интереси. Призоваваме държавите членки да направят същото, да откажат двустранни преговори на този етап и да действат като блок съвместно с комисията и е господин Барние, който е единствения преговарящ от наша страна. Наясно сме какво искаме да постигнем. Една амбициозна стратегическа и политическа рамка на взаимоотношения, но също така ясно заявяваме, че ще гарантираме открити, но и справедливи конкурентни условия, равнопоставеност и е, никакво намаляване на високите стандарти на е, Европейския съюз във връзка с социално-трудово защита и е, сигурност и безопасност. Ние отправяме, разбира се, и чуваме по-скоро отказ от страна на Обединеното кралство в някои насоки но това ще доведе до е, съответни последици, що се отнася до достъпа на е, Обединеното кралство към европейския пазар, имайки предвид амбициозното ниво на нашето споразумение за търговия. Първият стълб на бъдещите економически взаимоотношения с Обединеното кралство вече са договорени споразумението по отегляне, именно Северна Ирландия и съгласуваността по отношение на контрола на границата в Ирландско Северно море. Тоест, ще стъпим на това в бъдеще, но ще трябва да гарантираме пълно изпълнение на поетите ангажименти в това споразумение. Благодаря много. Господин Петърсен. Реню. Е- Благодаря, госпожо председател. Тъжно е, когато една толкова голяма държава вземе решение да напусне. Тъжно е и за двете страни. От друга страна, чудесно е, че резолюцията, която обсъждаме днес, е цялостна че се ползва с подкрепата на толкова широко мнозинство в Европейския парламент. Така ще отправим важното политическо послание, че ние в парламента настояваме за набор от справедливи правила, на които да се основава бъдещото ни сътрудничество. Настояваме за равнопоставеност. Не бива да се съревноваваме за повишаване на трудовите екологичните и социалните стандарти. Не бива да се съревноваваме за понижаване на данъчните ставки. Не би следвало също така Обединеното кралство да очаква пълен достъп до вътрешния ни пазар, без да спазва нашите изисквания и правила. Не бива да си играем с вътрешния пазар на Европейския съюз. Това е най-висшето за нас благо. Перлата в короната ще се натъкнем на особено големи трудности в областта на рибарството. Този сектор има много работни места. Мнозина са онези, които зависят от него за поминъка си. Затова и споразумението за рибарството не бива да се разглежда отделно от цялостния процес на преговори. Тъжен е поводът за предстоящите преговори, но трябва да установим силно сътрудничество, което да е от полза за всички. Благодаря, господин Б. Разбира се, трябва да има привилегировани отношения с Обединеното кралство, защото ние сме близки. Но това не означава, трябва да отстъпим всичко. Господин Бърне, вие предложихте да се примахнат всички квоти, всички мета, т.е. за споразумение за свободна търговия става дума. Тук се прави също предложение. Подобно споразумение ще се сключи скоро с Виетнам. Обединеното кралство е вече трета страна и трябва да се дава сметка за това. И ще се превърне в врата за внос в Европейския съюз на стоки, които не отговарят на нашите стандарти. Трябва да защитим нашите интереси. Например, френските рибари трябва да бъдат защитени, защото 30% от а, а, техните доходи са свързани с а, риболова в британски води. Ние трябва да защитим нашите потребители, рибари. Брексит е възможност да се промени модела. Благодаря. Благодаря ви. Продължаваме с госпожа Ренке от името на групата на зелените. Благодаря. Трябва честно да кажа, че момента наистина е необикновен, специален. За първи път разискваме Брексит без нашите колеги от Обединеното кралство да присъстват. И трябва да кажа, че наистина много ми липсват, като не ги виждам в редиците им. И наистина е много тъжно, че Брексит се случи. Голямо удоволствие и чест за мен – да имам възможността да уча в Единбург по, в рамките на Еразъм в миналото и все още считам този град за свой а, е, роден, като свой роден. Надявам се, че ще продължат тези взаимоотношения между нашите страни, но би трябвало да разгледаме всякакви аспекти в интерес на бъдещите взаимоотношения. Много важно е Обединеното кралство да остане в рамките на програмата Еразъм. Младите хора в страната не гласуваха за Брекзит и ние не трябва да им отнемаме тези възможности, които аз и много други европейци сме имали по-рано, така че трябва да изградим категорично силни взаимоотношения в бъдеще, да има силна еразъм програма, нека тя остане, нека да се изграждат мостове помежду ни. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с колегата Кръзнодиепски каре. Благодаря. Проектово резолюцията съдържа много уместни констатации. Групата на ЕКРЕ е готова да я подкрепи. Тревожим обаче духът, в който се водят разискванията, духът, който преобладава по време на преговорите. Начина по който се стекоха нещата напоследък не ни дава повод за оптимизъм. Не може една държава, която не е членка на Европейския съюз, да се ползва с същите права и ползи като държавите членки. Великобритания, въпреки това, ще остане значима европейска държава, която е свързана с други европейски страни по линия на историческото си развитие, например да си припомним мрачния период от историята ни през 1945 та година. Тогава Великобритания прояви героизъм, отстоявайки европейските ценности. Същото въжи и за Полша. Затова в интереси на двете страни е да се установят колкото се може по-добри отношения между нас. Благодаря, госпожа Виланоева. Напускането на Обединеното кралство ни дава възможност да си извлечем полуки от грешките и да не ги повтаряме. Европейския проект трябва да бъде пространство за прогрес и солидарност. Не можем да се оплуваваме на устаряли, изчерпани модели. Трябва да се държи сметка за правата на гражданите, онези, които живеят в Обединеното кралство, например, испанските граждани. Също всеки ден хиляди пресичат границата към Гибралтар. Те имат също несигурност. Що се отнася до външната политика, отбраната, трябва да се променят нещата. Трябва да действаме изпреварващо преди възникването на конфликтите. От нашата политическа група ще продължим да работим за гражданите, за околната среда, за частния сектор, за селското стопанство и да не допуснем те да се превърнат в размен на планета за други интереси. Благодаря ви. Господин Таяни от името на НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Текста, по който предстои да гласуваме, цели да се установи единение между 27-те държави членки, както и <clears throat> категорично да се поеме ангажимент за отстояване на вътрешния ни пазар. Великобритания не може да навлезе на този пазар като троянски кон, без да зачита правила и стандарти. Ще трябва да защитим интересите на гражданите и на предприятията си. Трябва да гарантираме и общественото здраве в Европейския съюз. Не може да допускаме навлизането на пазара ни на продукти, по които не се спазват нашите стандарти. Италианците предпочитат да се хранят с оригинално италианско сирене, например. Следва да се опазят също така и правата на гражданите. Ще работим също така и за основни сектори като рибарството, космоса, енергетиката. Следва да се зачитат също така интересите на Ирландия, както интересите на Испания в Гибралтар. Трябва да си сътрудничим и в борбата срещу тероризма. Обединеното кралство не бива да се превръща в Сингапур на Европейския съюз, т.е. там трябва да действат строги норми за борба срещу изпирането на пари. Все по-положителни трябва да стават отношенията ни с Великобритания. Тя излезе от Европейския съюз, но въпреки това остава в Европа. Господин Ланге от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Резолюцията е доказателство за готовността ни за водене на преговори. Мисля, че можем да се справим в рамките на 9 месеца. В рамките на 9 месеца може да се стигне до търговско споразумение. Обикновено такива преговори се водят между двама различаващи се помежду си партньори, които постепенно се договарят за общи стандарти. А в случая вече има хармонизирана система. Единственото решение, което трябва да вземем е доколко да се разминаваме помежду си. Тоест отправната точка е по-изгодна за нас в сравнение с традиционните преговори за споразумение за свободна търговия. Но трябва да се вземат предвид и трите основни аспекта при подобни преговори може да се спазят принципите на митническия съюз, при положение обаче, че влизащите от Великобритания в Европейския съюз продукти действително са британски продукти, а не продукти само минаващи през Великобритания. Второ, стандартите за услугите. Тук действат ясни европейски норми за защита на потребителите и защита на общественото здраве, както и строги фитосанитарни норми, които не бива по никакъв начин да се накърняват решават. И по тези въпроси, според мен, няма да има проблем да се постигне съгласие. По третия аспект обаче ще се натъкнем на най-значими трудности. Разбира се, че трябва да се обсъждат нормите за стокообмена, за да не се стига до нарушаване функционирането на конкуренцията. Тоест трябва да се говори за еднакви права за защита на работниците, за еднакви екологични стандарти, както и за еднакви правила за държавните помощи. Следва да се обсъдят и въпроси, свързани с хармонизиране на данъчното облагане. В противен случай ще се наруши конкуренцията. Не бива да се допуска нарушаване на конкуренцията. Ако се стигне до такова нарушаване, за да го компенсираме, ще трябва да въведем мита. Не бива отвъд Ламанша да се създаде нещо като дъмпингов остров, който да има напълно свободен достъп до нашия пазар. Госпожа Гарикано. Uh, Mr. Barnier, for, for your work and your words. Благодаря много, господин Барниер, за това, което правите. Ние и Обединеното кралство сега трябва да тръгнем по един нов път на взаимоотношение, надявам се ползотворно и трябва да отправим ясно послание към Обединеното кралство. Този парламент няма да позволи Обединеното кралство да се превърне в данъчен рай или място за изпиране на пари до Европа. 21 параграф искам да напомня от резолюцията. Ние категорично вярваме, че Обединеното кралство трябва да спазва стандартите за данъчен режим във връзка с данъчна прозрачност, обмен на информация и мерки е, с борба срещу неплащане и избягване на данъци източници. Да не забравяме Бермудите, Кайманите, Бермуда и всички тези острови, където всъщност няма корпоративен данък, данък върху спестяванията и проче. Това е основен въпрос за Европа. Ако а, наистина не искаме това да се постигне, е, трябва да знаем, че в противен случай и живота ни на практика и стопанската дейност ще се а, е, е, застраши. Това е наистина наш приоритет. Благодаря. Благодаря, Марко Кампонелоси. Eh, Благодаря, госпожо председател. Резолюцията, по която ще гласуваме утре, е вероятно не лош текст. Но миналата седмица в пленарната зала в Брюксел се проливаха крокодилски сълзи. Проявяваме нещо като шизофрения. Госпожа председателката на комисията постоянно говори за това, че Великобритания е наш приятел, но същите тези британски приятели биваха унижавани в продължение на 3 години. В продължение на 3 години твърдяхме, че не е трябвало да се стига до Брексит, че британците са сбъркали. Да кажем няколко думи за стандартите. Предстои да се гласува утре по споразумение с азиатска държава, чието стандарт стандарти ням, в никакъв случай нямат нищо общо с традициите на британците. Да се надяваме, че няма да ни изпреварят американците по отношение на сключването на това споразумение. Колкото повече време изгубим, толкова повече това ще във вреда на гражданите и на предприемачите. Благодаря. Сега Европейската комисия трябва бързо да действа, трябва да действа разумно. Освен това, трябва да бъде прагматична, за да се стигне до споразумение с широк мандат, който ще бъде възложен на Европейската комисия. Ние вярваме в Бърние, който до сега се справяше чудесно. Ние искаме търговско споразумение без а, а, пречки, като се спазват за червените линии. Искаме равнопоставеност, имаме, искаме предсказуемост и сигурност в рибарството, в отбраната и в много други области. Европейската комисия сега трябва да се произнесе и за сътрудничеството а, с Обединеното кралство в а, сферата на енергетиката в Северно море, за да не допуснем сериозна грешка. Освен това, трябва да се обърне внимание на синята економика, защото 21 век ще бъде векът на океаните. Господин Шолц, благодаря, госпожо председател. Всички сме наясно, че отношенията ни с Великобритания обхващат много и важни аспекти, които сега предстои да са, бъдат уредени. Трябва да го направим в името на гражданите си, в името на социалното, екологичното и културното измерение. В случая става дума не толкова за споразумение за свободна търговия, а за справедливи и приобщаващи търговски взаимоотношения. Не бива всички аспекти да се уреждат в рамките на нещо като споразумение за асоцииране. Имам предвид най-вече въпроси от военната сфера, от областта на енергетиката и други. По тези въпроси трябва да има парламентарен контрол. Призовавам съвета да работи за прозрачност и да спази демократичните стандарти Приветствам призива на комисията да се вземат предвид Парижкото споразумение, целите за устойчивост на ООН, както и основните конвенции на МОД. Не бива да се занижават стандартите ни за опазване на околната среда когато се работи по въпросите свързани с бариерите пред търговията. Господин Гонсалес Понс. Благодаря. Когато някой организира Брекзит, е за да се отиде, а не за да остане по някакъв друг начин. Обединеното кралство не може да има повече преимущества навън, отколкото когато е вътре. Минаха три години, откакто се оплакват, че се отиват. Сега има носталгия, че са се тръгнали. Те вече са трета страна. Трябва да преговаряме твърдо с тях, както го правим с всички трети страни и да отстояваме деколонизацията на Гибралтар да не се превръща в фискален рай. Трябва да защитем от тези хора, които дават всичко от себе си, трябва да защитим селските стопани. Ако Обединеното кралство иска да е трета страна, нека да ги третираме като такива в преговорите, именно като трета страна. Обединеното кралство се тръгна от Европа, не трябва да се превърне в азиатско убежище на вратата на Европейския съюз. Съжалявам. Мисля, че сте си включили прожектора на телефона. Продължаваме с господин Пицула от името на социалистите и демократите. Благодаря. Европейският парламент трябва ясно да изложи приоритетите си по отношение на бъдещите ни обединени отношения с Великобритания. Трябва ясно да заявим, че трета страна не може да се ползва със същите права като държави членки. Трябва да поставим акцента върху четирите основни свободи, върху благосъстоянието на европейските граждани. Това е отрешаващо значение. Най-вече в областта на външната политика и на отбраната се надявам Обединеното кралство да продължи да е постоянен член на съвета за сигурност и на НАТО. Надявам се да продължим също така да работим и по отношение на Иран, както и за неразпространението на ядрени оръжия. Надявам се, че Европейският съюз ще прояви единство по време на преговорите за оттеглянето. Благодаря на британските ни колеги за изключителния им принос към разработването на европейски стандарти, които повишиха качеството на живот на гражданите. Господин Шрайнемахер. Благодаря. Днес започваме изграждаме бъдещите си взаимоотношения с британските ни приятели. Нека да видим кое е общото между нас, нашите общи интереси. Днес е, да не гледаме онова, което само ни разделя. Така че нека има наистина амбициозно споразумение за свободна търговия във връзка с е, е, свободна конкуренция, справедлива помежду ни. Очевидно, разбира се, няма да има страната същите ползи, както като член на Европейски съюз, но всичко трябва да е има ясна връзка относно спазването на европейските стандарти и правила. Много важно е Европейския съюз да продължава да бъде единен, да поддържаме високите си стандарти, да имаме ясни правила държавна помощ, конкуренция и също така преди лятото да стигнем до споразумение в областта на рибарството. Съжалявам за Брексит, ще продължавам да съжалявам, но трябва да изграждаме бъдещите си взаимоотношения. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор господин Дейвид от е, Интентичност демокрация. Vážená пани председайци, обавам се, че вълми... Благодаря, госпожо председател. Опасявам се, че мнозина от онези, които съм за една интегрирана Европа без граници горят от желание за отмъщение. Великобритания е членка на Световната търговска организация. Европейският съюз не може да поставя пречки пред страната. Във времената на онлайн банкирането, например, не може да се поставят пречки пред британските банки. Ако се стигне пък до бариери в рамките на пазара на селскостопанските продукти, то това ще доведе до отрицателни последици за Европейския съюз. Да вземем за пример Русия. Две години по-късно тя вече е самодостатъчна. Не бива да допускаме да се стига и до дъмпинг. Това ще навреди на Европа. Благодаря. Благодаря, господин Парние колеги свърша цирка с напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Сега трябва да работим за търговски споразумения, които да гарантират правата на гражданите. Например, правата на испанските рибари да извършват риболов в териториалните води на Великобритания, както и в областта на сигурността, съдебното сътрудничество. Трябва да сме силни, но трябва да го правим, както го правим с други страни извън Съюза при сключването на търговски споразумения с тях. Сега е подходящия момент да се сложи край с процеса на деколонизирането на Гибралтар. Това е британска колония на територията на Испания, което влияе чрез нелоялни фискални практики върху економиката на Испания също става убежище на пари от незаконна дейност. Знаем, че деколонизацията също е свързана с това, което трябва да се направи от страна на правителство на Испания, но нека да отстояваме достоинството на нацията ни. Благодаря ви. Данута Хюбнер има думата от НП. Само се... Uh, Извинявайте, не виждам господин Фланеган. Аз ще ви дам думата накрая при спонтанните изисквания. Моля да ме извините, госпожа Хуйнар, имате думата. Thank you for the second chance. Благодаря за втория шанс да ми дадете думата. Що се отнася до финансовите услуги, мисля, че това е много важно наистина за бъдещите взаимоотношения с Обединеното кралство. Едно с СТО може да има много малка глава по тази тема, където само става въпрос за пруденциалните механизми установяване. А финансовите услуги са свързани точно с единия пазар, така че очевидно е сега трябва да има е, механизъм, който да даде възможност да има основните ни взаимоотношения решения да бъдат на еквивалентна основа. Разполагаме с много кратко време да се подготвим за това и финансовата индустрия напълно трябва да съзнава колко малко има време, малко има да се е, подготви за бъдещето. И сега ние тук трябва да направим нужното, за да укрепим наистина рамката като основен инструмент, който да урежда бъдещите взаимоотношения в областта на финансовите услуги с Обединеното кралство. За да може наистина да осъществим това, ни е нужно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 активно сътрудничество с надзорните органи в, в, в Обединеното кралство, за да се гарантира стабилитета на нашите финансови пазари и в интерес на потребителите. И ние наистина трябва много добре да съзнаваме, че що се отнася до успешното бъдеще, успешното взаимоотношение с Обединеното кралство в областта на финансовите услуги е нещо много важно, така че максимално бързо трябва да завършим банковия съюз и капиталовия съюз. Важно е да има надзорна автономност и за Съюза, и за Обединеното кралство. Така че това е нещо много важно. Банката, Централната банка на страната казва, че наистина не иска само да приема правилата. Трябва да изграждаме близки взаимоотношения и трябва да намалим евентуално потенциалния системен риск. Благодаря. Следващия оратор господин Де Кастро. Благодаря ви, госпожо председател, господин главен преговарящ Бърние. След един от най-мрачните периоди в историята на Съюза, днес сме длъжни да направим всичко възможно, за да гарантираме за гражданите си запазването на резултатите, постигнати през 45 години европейска интеграция. Трябва да запазим и подсилим отношенията си с Обединеното кралство. Те следва да се основават на социално равенство, на екологични стандарти, както и на принципите на конкуренцията. Необходимо ни е амбициозно споразумение с Обединеното кралство. То трябва да възприеме нашите стандарти, така че да не внасяме продукти, вредящи на общественото здраве. Трябва да се запази също така и економическата устойчивост на дружествата ни. Следва също така да запазим и общата си култура, на производство на висококачествени продукти. Всички наши върхови постижения трябва да са обект на настоящото ниво на закрила. На всички тези принципи се основава убеждението ни, че след Брексит няма да се стигне до вакуум, а че Европа ще е все по-силна и все по-устойчива и че ще е готова да защитава гражданите си. Благодаря. Господин Андрюс. Благодаря. С смесени чувства се изказвам за пръв път в тази зала, тъй като естествено беше трудно да се сбогуваме с Обединеното кралство, като се има предвид тесните отношения, които имаме Ирландия с Обединеното кралство. Сега обстоятелствата се променят. Но е също уместно да говоря по Брекзит в първото ми изказване. Преди една година аз участвах в изборите и иронично аз съм тук поради напускането на Обединеното кралство. Намираме се в деликатен етап от процедурата. Няма прецедент в историята, когато преговарящи страни се опитват да налагат търговски пречки. Така че ще е трудно и е необичайно че се изразява очудване от страна на британските преговарящи за позицията на Европейския съюз. Затова аз ви призовавам, господин Барния, да продължите да разговаряте с Обединеното кралство като търговски партньор, а не като търговски конкурент. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Вилимски от ИДЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от възможността сега, когато сред нас вече е не са британските парламентаристи, да пожелая на Великобритания всичко най-хубаво. Сега, когато отново е независима, сега, когато не в Брюксел се вземат решения от нейно име, а когато политическата воля вече се формира в Лондон. Това може да ни се нрави, може и да не ни се нрави. Факт е обаче, че настоящото положение се основава на демократично взето решение, на решение взето от мнозинството. В продължение на на немалко време се опитвахме да принудим Великобритания да проведе втори референдум, да остане в Европейския съюз. Но стана ясно, че решението взето от страната е необратимо сега Европейският съюз ще трябва да вземе решението какъв курс да възприеме спрямо Великобритания? Курс на приятелство и гъвкавост ли или пък курс по линия на който да продължава да оказва натиск върху Великобритания, която така да бъде тласната към американците. Това няма да е в полза на нашата економика и на работните ни места. За това ви призовавам да работите с Великобритания в, дух, в дух на дружба и гъвкавост. Колегата Ферейра. Благодаря. Рамката на бъдещето взаимоотношение между Европейския съюз и Обединеното кралство, разбира се, ще зависят е, от начините по който силите участват в преговорите от двете страни във връзка с е, организацията и залагането на е, основните интереси. Важно е, разбира се, да се има предвид факта онова, което се случва и в света Имам предвид също и самоотношенията с НАТО. Принципа във връзка с деескалация е много важен, трябва да бъде заложен. Необходимо е да укрепим полезните взаимоотношения в економиката, културата, образованието, разбира се, спазвайки суверенитета, правата на мигрантите и е, не бива по-скоро да изграждаме някаква конкуренция, която да има полза е, капитала, не хората. Във всеки случай би трябвало да имаме възможност да стъпим на тези основи в преговорите и е, е също така е, ясно е, че ще бъде интереса, който комисията ще обслужва. Благодаря, господин Морешан. Благодаря, госпожо председател. Господин Барния, продължавайте да говорите, да работите така, както до сега сте работили, като запазвате единността на всички европейски институции. Колеги, искам да подчертая, Брексит разкъсва години вече британското общество. Обръща партиите, правителството едни срещу друго и трябваше да има и преждевременни избори. А ние в Европейския парламент и изпълнихме своята задача професионално. Благодаря на всички колеги от всички политически групи, които са част от това мнозинство, което е обединено. Сега от тук нататък първи приоритет гражданите и правата им, е, студентите, е, всички от всички области трябва да им бъдат е, с правила, които са отстоявани. Взаимоотношенията трябва да бъдат максимално близки, но възоснова на инструментите, разбира се, които съществуват. Моля, спазвайте правилата правилата и в крайна сметка трябва да има съответствие с сегашния мандат на парламента и само тогава можем да одобрим подобна посока. Благодаря. Благодаря. Евиен Инсир от социалистите и демократите. Брексит е Брексит тъжна страница от историята на Европа. Нуждаем се от повече сътрудничество, а не от по-малко сътрудничество. Така ще гарантираме мира и стабилността в Европа, континент, където е, имаше чести войни и конфликти. Националистическите, националистическите сили в Обединеното кралство постигнаха своята мечта, но сега ние трябва да работим върху споразумение, което поставя на първо място бъдещето, добра търговия, като се подкрепя единия пазар на Европейския съюз, защитава се правната система на съюза, не променя а, амбициозните политики в областта а, на а, климата и социалната сфера, гарантира основните права. Борис Джонсън не може а, да има всичко, той доста обърка нещата без други. Ако иска едно добро търговско споразумение, трябва да има предвид исканията, които споменаха. Към младите хора в Обединеното кралство казвам, не се отказвайте. ние очакваме едно по-добро бъдеще и очакваме момента, когато вие ще управлявате и може би отново ще се пресекат пътищата ни. Благодаря. Софи Интвелт има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Наистина е категорично твърд език е, чухме относно равнопоставеност и не е, занижаване на европейските стандарти, когато става въпрос за стандарти в областта на хранителните продукти или пък а, екологията. Как стоят нещата обаче при защитата на личните данни? Виждаме а, желанието на а, комисията да издаде решение за адекватност, но дали може наистина а, да имаме доверие на британското правителство, що се отнася до предоставането на нашите данни и достъпа до шенгенската база данни. Освен о разискването на бъдещите взаимоотношения, да не забравяме изпълненията на онова, по което имаме съгласие до сега. Правата на гражданите, например. И аз настоявам комисията да направи нужното така, че правата на 3,5 милиона европейски граждани в Обединеното кралство и милиони и половина британци в е, Европейския съюз, 27 7 да бъдат гарантирани не само на хартия, но и на практика. Благодаря много. Благодаря. Следващия оратор, господин Булхайнт. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. На мен се гледа като на представител на група, която подклажда страхове и сява ненужни емоции но не ние казахме, че ще се стигне до проблеми с доставките на хранителни стоки или лекарства в Великобритания. Не ние казахме, че ще се стигне до хаос по границите. Това бяха страхове, които подклаждаха представителите на центъра тук в Европейския парламент. Свидетели бяхме на демократичен процес в Великобритания. Тя взе демократично решение. Затова гледайте на страната като на равнопоставен партньор. Имате в бъдеще възможност да сключите споразумение за свободна търговия с страната. Гледайте на това споразумение като на нова възможност за изграждане на мостове вместо да прилагате политиката на твърдата ръка. Председателката благодаря. Господин Белами. Don't. Благодаря, госпожо председател. Ние добре знаем отношенията, които ще бъдат изградени между Европейския съюз и Обединеното кралство, ще са решаващи в много сектори. Много неща вече бяха казани, но искам да се върна по нещо много важно, именно риболова. Ние знаем, че риболова в дебата с Великобритания беше важен елемент, който доведе до Брекзит. Ние можем да загубим много, ако рибарството бъде отделено от общите преговори с британската страна. И аз се радвам, че благодарение на енергийната, енергичната дейност на Барние беше включен риболова в мандата за преговори, за да има едно глобално споразумение, което да включва и този сектор. Иначе ще има сериозно напрежение в морските територии. Това ще има економически, екологически последствия. Ние искаме да се защитят видовете, нещо, което е важно за бъдещето на нашите страни. Благодаря госпожа Шалдемозе от Социалистите и демократите. Благодаря. Целите за преговорите тук са да има наистина амбициозно споразумение за свободна търговия между две страни, които са доста обвързани Съюза и Обединеното кралство. Това е целта и мисля, че това е ясно. Но освен това, трябва да бъдем съвсем наясно и с нещо друго, че има ясни искания пред британците. Те не трябва да занижават правилата в защита на работниците, околната страна или пък да променят, е, да занижават данъчния си режим или пък е, да променят различните права и правила във връзка с, държавна, с общите помощи. Е, в крайна сметка изключително важно е, е да успеем да намерим решение, така че, например, да имат достъп е, европейските рибари до британски води. Благодаря. Пауло Раншел. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла и на представителката на Хрватското председателство. Добре дошъл на господин Бърние. Ще се спра върху някои въпроси, които не обсъдихме до тук. Първо, каквито и да са условията на взаимодействието ни в бъдеще, трябва да се уредят въпросите, свързани с сигурността. Вземем за пример терористичните нападения – трябва да бъде уредено полицейското сътрудничество между Обединеното кралство и държавите членки. Не може да се допуска непостигането на споразумение в това отношение. Особено важно е също така сътрудничеството ни да обхваща и отбраната и външната политика. Да вземем за пример само Иран. Примерът с Иран е показателен за това, че позицията на Обединеното кралство в много голяма степен съответства на тази на Съюза за разлика от позициите на други държави. Затова е особено важно да си сътрудничим в областта на отбраната и външната политика. Госпожа Агилера. Благодаря, госпожо председател. Господин Барние, вие бяхте много добър а, преговарящ пред целия процеду... а, цялата процедура. На първо място ние се нуждаем да има споразумение Както каза колегата Хуан Фернандо Лопес Агилар, трябва да има споразумение, колкото е възможно по-скоро. На второ място се нуждаем от амбициозно споразумение с Обединеното кралство, което а, отстоява а, интересите на селскостопанския сектор, а, хранителната индустрия. Един от аспектите от мандата за преговори е свързан с риболова. Вие знаете това много добре. Так, вие познавате този сектор, тъй като съм бил министър по въпросите на риболова на Франция. До юли а, трябва да стане ясно дали може да има разпределение на так и на квотите. И на последно място трябва да се има предвид мнението на Испания във всичко, което е свързано с Гибралтар. Благодаря ви много. Господин Нидермайер от НП има думата. Благодаря. Много благодаря на комисията и на господин Барниер за отличната работа. Благодаря също така и за подготовката на парламентарната резолюция, която е много добра и дебата беше много интересен и добър. Е, много интересни неща бяха казани. Само ще подчертая някои неща. Първо, по Изключително важно е, че е, свободното върви с задължения, с права, така че ние върху това можем наистина да стъпим и да разработим едно задълбочено споразумение за свободно търговия с Обединеното кралство. Но надали това е възможно? Защо? Защото има прекалено много червени линии. На второ място времето е много кратко. Въпреки това обаче трябва да направим всичко по силите си. Трябва да има два принципа, които да ни водят на първо място място, не можем да се откажем от нашите принципи, които са важни за нас и нашите партньори. На второ място, както каза и съвета, времето е кратко, трябва да бъдем гъвкави, да постигнем най-добри е, резултати в интерес на всички европейци. Благодаря. Благодаря. Е, господин Даниелсън. Er Благодаря, госпожо председател. Важно е преговорите да протичат на базата на ясни принципи. Първо, трябва да гласува Европейският съюз като цяло. Не бива да се стига до двустранни преговори. каквато и да е степента на достъп до вътрешния ни пазар за Великобритания, този достъп трябва да е обвързан с зачитането на нашите норми и стандарти като условие. Трябва да има равнопоставеност в социалната сфера. Следва също така да продължат и превозите между, и между двете страни. Ако спре транспортът, то това ще има катастрофални последици и за двете страни. Трябва обаче да сме наясно, че Обединеното кралство вече няма да е член на Европейския съюз. Така че няма логика страната да може да участва в каботаж. В областта на транспорта трябва изцяло да се спазват правилата на Европейския съюз. Става дума за трансевропейските преговори. Превози, господин Петърс. Благодаря. Брексит е факт и следващите стъпки са нови споразумения с, за асоцииране с Обединеното кралство и е, е, е, всъщност става въпрос за споразумението за свободна търговия, така че за 8 месеца би желала страната да приключи е, тези преговори. Има много работни места, които са поставени под риск. Така че в крайна сметка е, много важно е да има успех, за да може да влезе в сила от 1 януари следващата година. Но на практика е толкова е, трудно това. Нека да почетаем кои са нашите приоритети. Достъп до британски води за нашите рибари, търговията, фармацевтичната енергетичния сектор са нужни е, сигурност и стабилност и е нужно споразумение за сътрудничество за отбраната и в областта на правосъдието. Е, и Обединеното кралство винаги ще бъде наш блик съсед. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа нещо много важно за отношенията е с Великобритания, а именно а, риболова, защото е важно да имаме достъп до тези важни ресурси. Както и други казаха, европейските рибари трябва да запазят достъпа си до водите и ресурсите в водите на Великобритания защото иначе ще бъдат засегнати много хора. Не бива да забравяме, че европейските потребители са основният пазар за а, британските а, рибари. Искам особено да подчертая, че трябва да сме твърди в защитата на а, връзките ни. Както каза Бърне в публичните си изяви, трябва а, да имаме достъп а, до водите и ресурсите и това трябва да е предусловие за сключване на споразумение за свободна търговия. Аз приветствам, че в резолюцията на парламента е отразен този аспект. Благодаря ви. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. 11 души са заявили желание Приключихме с списъка. 11-те души ще могат да се изкажат. Първо Лопес Агилар има думата. Благодаря, госпожо председател. След три години на агония, за да не се допусне до Брекзит без споразумение, имаме само 11 месеца, не в по-малко стресираща среда, да стигне до споразумение. Ние трябва да запазим единството, трябва да държим на реципрочно спазване на европейските стандарти. Обединеното кралство никога не са били истински в Европейския съюз. Не бия да допускаме също и данъчни обежища в непосредствена близост, например в Гибралтар. Трябва да се гарантира в споразумението да се включи въпроса за свободното движение на хората, сътрудничество в полицейската сфера, в сферата на сигурността. Освен това да не се допуска нарушаване на европейските норми за защита на личните данни и на Шенгенската информационна система. Трябва да се обърне много важно внимание на свободното движение на хора и го правя в качеството ми на председател на Комисията по граждански свободи Либе. Госпожа Магинес има думата от НП. Благодаря, госпожо председател. Господин Мишел Бърния каза, че времето ни притиска. Три мъчителни години ни отне договарянето на споразумението за отегляне. То съдържа само три основни аспекта. През едните 11 месеца предстои да обсъдим много повече теми, затова трябва да сме внимателни. Трябва да има равнопоставеност, трябва да се установят добри отношения с Обединеното кралство. Знаете, че в Ирландия се състояха парламентарни избори. Предстои там да се сформира ново правителство. Да се надяваме, че то ще се сформира сравнително скоро, тъй като предстои още много работа да се надяваме, че ще можем да надградим над прекрасните постижения на господин Вараткър и неговата министърка по европейските въпроси. Заедно с Европейския съюз те работиха за сключването на споразумението за оттегляне и най-вече на протокола за Ирландия. Десет месеца никак не са много. Под ръководството на Дейвид Маска... Макалистър парламентът ще следи процеса, ще трябва да работим за постигането на единение. Понякога, когато вляза тук, се чудя дали желая на същата планета като всички останали. Не трябва наистина е, Обединеното кралство се превръща в дадено убежище. Боже би, а, какво ще кажем, когато погледнем наистина за териториите отвъд е, Сехара, колко губят във връзка с е, евентуалните инвестиции. Така че е, банките в е, лондонското Сити на практика какво е? И аз само бих искал да попитам как точно се мисли по отношение на справедлива търговия и практики, свободна търговия не бива да забравим, че несправедливите условия за търговия на практика убиват стъмрелските стопани е, в цял свят. Брекси трябва да се използва като една възможност да се премине към система, при която местните економики да спечелят, а не да се подходи по друг начин, е, разбира се, за сметка и на околната среда и хората. Благодаря. Следващия оратор. Негреско avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie. Este evident în interesul nostru, dar și este în Благодаря, благодаря много. Ясен е интересът както на Съюза, така и на Обединеното кралство Изключително важно е да се обсъдят всички подробности от това споразумение. Много внимание да се обърне защита на данните, на търговията, на интересите на Съюза. Всички страни трябва да бъдат разгледани. В крайна сметка е нужно да има наистина партньорство, но то да бъде категорично при защитата на евро... европейците, които живеят там, права във връзка за защита на личните данни. Е, е, в крайна сметка трябва да има равнопоставеност. И е, господин Барниер е много повече от способен да постигне тази много трудна задача и ние сме убедени, че ще можем наистина да имаме стратегическо партньорство в крайна сметка максимално бързо при пълна гаранция на правата и спазването им. Благодаря много. Благодаря. Следващият оратор. Марк. Microphone? Yes, thank you doamnă președintă uh, domnule michel barnier avem uh, o situație pe care noi nu ne am dorit o. Господин Барние, ние не искахме Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Не искахме да се стигне до този момент, в който трябваше да разискваме тези въпроси. Но ви моля да, да бъдете много твърд, да не приемате никакви абсурдни принципи, които иска да наложи в преговорите Обединеното кралство. Британците, които не искаха да напуснат страната им Европейския съюз, сред тях има 3,5 е, милиона европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство, 1,5 милиона британски граждани, които живеят в, в страните от Европейския съюз. Трябва да ги защитим. Трябва да мислим дългосрочно, тъй като в бъдещето Европейския съюз а, е, отново ще приеме Великобритания. Следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. В Полша нашата позиция е, че сега трябва сами да се справим с пожара, който се разрази след Брексит. За целта трябва да сме единни. Имам въпрос към господин Барние. Не се стигна до Брексит, за да запазим след това статуквото. Една от основните потребности на европейците, въпреки конкуренцията, която ще се възцари между нас и Великобритания, е да се гарантира тяхната сигурност. Каква е вашата позиция по въпроса за сигурността, за връзката между външната и вътрешната сигурност? Защото според мен сме изправени пред опасност. Като ирландски гражданин, искам да кажа, че винаги сме имали много тясно свързана история с Обединеното кралство, но това е друг въпрос. Тази връзка ще продължи и от взаимен интерес е да има сътрудничество. Госпожа фон дер Лайн говори за правилата за справедливостта в бизнеса, но справедливост за кой? Ако правилата продължат да са за големия бизнес, за големите корпорации, за оръжейната индустрия, за фармацевтичните компании, хората няма да получат нужното внимание. И и по време на изборите в Ирландия беше отхвърлен неолиберализмата. Аз искам да повторя това, което казаха колегите за личните данни и за нарушението от страна на Обединеното кралство и че трябва да има също отстояване и да не се допусне връщане назад на споразумението от разпети петък. Господин Йорданов от НП има думата. Уважаеми господин Бърние, госпожо председател, между нас и великобритания тепърва ще има проблеми. вече е ясно че те ще проличат в преговорите за търговското споразумение но тези преговори тези проблеми не трябва да се отразят на общите интереси и политика в сферата на сигурността и отбраната. необходимо е да засилим сътрудничеството си в рамките на нато като единствен в момента гарант за европейската а и на световната сигурност. трябва да бъдем в позиция да координираме взаимоотношенията си с великобритания във външната политика. имам предвид съществуването на горещи или замразени конфликти като руската агресия срещу украйна кризата в сирия напрежението в близкия изток политиката на иран тероризма ситуацията всъщност след брекзит ни дава възможност за по добро сътрудничество в триъгълника европейски съюз великобритания съединени щати. благодаря. Благодаря ви. Следващият колега. Tým, ako by vzťahy do budúcnosti Днес обсъждаме бъдещите си отношения с Великобритания. Тези взаимоотношения трябва да бъдат поставени на най-високо равнище. Не бива да се стигат само до обикновено споразумение. Ще трябва и двете страни в бъдеще да могат да разчитат една на друга, например в областта на външната политика. Трябва да има също така и лоялна конкуренция, да не се стига до дъмпинг. Следва да има и безпрепятствен стокообмен – Великобритания обаче не би трябвало да предоставя държавни помощи в особено голям размер. Не би следвало просто е така да се отметне също и от социалните и екологични стандарти на Европейския съюз. Нашите граждани, които учат, работят или извършват търговия в Великобритания, трябва да се ползват със същите права, с които се ползват и сега. Председателката, благодаря. С това приключихме дебатите. Господин Бърния има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, госпожо министър, На последната ви сесия в Брюксел фон дер Лайен говори за емоционалното избогуване с британските ви колеги, които напускат парламента заради Брекзит и в началото на сесията. Сега искам да поздравя новите колеги, да ви поздравя, да ви пожелая всичко добро през вашия мандат. Искам също да ви благодаря за гласуваното ми доверие. Това ме трогва, това насърчава и един изключителен е, екип, който оглавявам в е, Европейската комисия, както трябва да имате предвид, че ще бъде вашият екип за преговори. Вашата резолюция определя принципите, ценностите, позициите. Вашият преговарящ ще се нуждае през едните месеци от тази решителност, от тази резолюция в преговорите, които се очертават като трудни. Майрит Магинес каза, че часовникът тик-така. Искам да напомня за времето, преходният период, който е определен в договора за оттегляне. Този преговорен период е ограничен, но може с взаимно съгласие да се удължи с една или две години, но ако това не стане, както разбираме, че може би Обединеното кралство трябва да напусне на 31 декември единния пазар и митническия съюз. И това е график, който беше фиксиран от министър-председателят Борис Джонсън, а не от нас. Докато Обединеното кралство не напусне е, единия пазар е, и митническия е, съюз, трябва да се е, има е, предвид, е, че може да има последици от тези съкратени срокове, които не са наложени от нас. Ние не говорим а, а, за обичайно търговско споразумение, преговори за обичайно търговско споразумение, като това с Канада или с Япония. А, ние се опитаме а, да се сближим. Някои считат, че това сближаване не е достатъчно, но а, го правим. Ако не стигнем до споразумение а, с а, тези страни, трябва да имаме повече време повече време. Например, преговаряхме с Канада 7 години и накрая успяхме да стигнем до споразумение, иначе трябваше да се върнем към статуквото. В конкретния случай, в който се намираме, не можем да говорим за статукво, ако не се стигне до споразумения по търговските въпроси до 31 декември, защото от тези ден нататък така както избра министър-председателя на Великобритания на 31 декември, Обединеното кралство напуска единия пазар, напуска Митническия съюз и се връща назад в рамките на СТО. По всички продукти, които ще идват от Обединеното кралство, ще се наложи контрол, както онези, на които са подложени стоките, които влизат от трети страни в защита на потребителите. Освен този контрол, който е необходим, ще има провал, ако не се постигне споразумение. Ще се наложат квоти и мита по всички британски стоки. Това ще бъдат последствията, ако не стигнем до споразумение в тези къси срокове, определени от британския министър-председател. Дами и господа, всички групи тук говориха а, за това а, да имаме предвид общата ни история, солидарността в най-мрачните периоди от нашата история от миналия век. Филип Ламбер каза, че когато гледаме как изглеждат географски нещата, трябва да имаме предвид, че трябва да работим заедно по изменението на климата, в сферата на сигурността и прочие. Аз много внимателно слушам какво се казва от британска страна по отношение на евентуалното използване на новите им възможности за отклоняване от правилата, които Обединеното кралство търси чрез Брексит. И така ние трябва да бъдем е, ясни, трябва да бъдем взискателни именно това е нагласата в Европейската комисия, както каза току-що е фон дер Лайн. И това се предлага в проекто мандата, с който разполагате и който се обсъжда в съвета. Надявам се да бъде одобрен на 25 февруари от съвета. Преговори с един партньор, аз използвам думата, която беше използвана тук в изказванията. Един партньор и го казвам съвсем твърдо, той трябва да разбере, че отварянето на нашия пазар, достъпа до данни, госпожа Интвелт, Отговарям на вашия въпрос, госпожа Интвелт. Също еквивалентността в финансовите услуги, както, за което говори Данута Хюбнер, отварянето на пазара, достъпа до данните – отново го казвам, еквивалентността за финансовите услуги ще бъдат пропорционални на ангажиментите, които се приемат заедно, за да се гарантира равнопоставеност, също сближаване в регламентарно отношение в някои областни защита на гражданите. Искам да допълня, не бива да забравяме за финансовата стабилност на континента и на еврозоната. Телеграфно ще отговоря някои конкретни повдигнати въпроси. Господин Буржуа говори за сътрудничеството в енергийната сфера в Северно море. Ще обсъдя този въпрос с Тимерманс днес. Ние имаме сътрудничество с Обединеното кралство в този регион от Северно море. Това е предвидено в проекто мандата. Но Брексит има механични логически последствия. Не става дума за член на Европейския съюз, за това трябва да се преразгледа нормативната уредба. Обединеното кралство няма да участва вече в европейските институции. Това е техен избор. Пауло Ранжел току-що, както и господин Агилар, господин Транше, говориха за сигурността, както вътрешната, така и външна сигурност. Това също е предвидено в мандата ни да има много въпроси, е, свързани с вътрешната сигурност, които ще се развикват в е, областта на е, екстрадицията, Европол, Евроюст, Прюм, регистрационните данни на пътниците и проче. Има много области, в които имаме общи интереси с Обединеното кралство за защита на гражданите. Господин Александров говори за външната сигурност току-що. Що се отнася до отбраната и външната политика, бих искал да кажа, че Брекзит не би трябвало да има последици върху двустранните отношения, които много от вашите страни е, поддържат с Обединеното кралство. не трябва също да има отражение върху това, което правим заедно в рамките на НАТО сътрудничеството между Европейския съюз, новите инициативи в областта на отбраната също могат да бъдат разисквани, ако всичко върви добре. Може да се преговаря по тези въпроси. Политическата декларация говори за външната сигурност, за отбраната. Ние се нуждаем от текстове в тази сфера, за да се впише в правен текст административното политическо сътрудничество, например с Агенцията в областта на отбраната, борбата срещу кибератаките, сътрудничеството между разузнавателните служби, възможността британците да участват, ако го желаят, в външни операции на Съюза, както военни, така и гражданско-военни операции защото Великобритания остава важна страна, член на съвета за сигурност на ООН. Така че ние сме готови да обсъдим всичко това. Ние сме отворени и ще оставим отворени по време на преговорите, за да подобрим общото управление на предизвикателствата, сферата на отбраната. Ние сме готови да обсъждаме всичко останало. Госпожа Ренке говори за еразъм. Разбира се, ние трябва да продължим сътрудничеството с университетите, в научните изследвания, участието на британците, ако желаят е, да, в програмите на Европейския съюз, е, е, всички програми на Съюза, което включва и Еразъм, но трябва правна и финансова рамка, която да е по-различна от тази, която има в момента. Също беше споменат въпросът за финансовите услуги. Госпожа Кюбнер го направи. Отношенията, които трябва да имаме с Обединеното кралство в това отношение. Освен това, което е записано в проекто мандата и което обикновено се вписва в споразумение с трети държави, няма да има преговори по финансовите услуги сами по себе си. Да, ще има отношения с Обединеното кралство, като се има предвид е, важното място на лондонското сити, което добре познавам. Ние трябва да използваме и Данута го каза, да имаме инструментариум за еквивалентност, също решенията за адекватна защита на данните. И ние ще преговаряме с Обединеното кралство, ще искаме да има съгласуваност и там, където е, е необходимо, ще осигуряваме еквивалентност е, в различни сфери на е, финансовите услуги, така както го направихме с Канада, което правим с САЩ, с Япония. Това действа и не виждам защо да не действа с Обединеното кралство. Искам да се възползвам от тази възможност, за да кажат колко е важно да няма разединение. Няма да има обща еквивалентност, перманентна еквивалентност по финансовите услуги. Трябва да има съвместно управление по еквивалентността с Обединеното кралство. Трябва да се използват наличните инструменти, като настояваме да се спазва автономността на нашите решения. Ние трябва да имаме мрежи, за да можем да реагираме заедно с вице-президента на комисията Валдис Домбровски. Трябва да работим за консолидирането на Банковия съюз. Господин Белами, Милан Мона, господин Петерс, госпожа Шалдемозе, госпожа Агилера говориха за рибарството аз съм бил министър по въпросите на риболова в моята страна няколко години. Затова реципрочният достъп до водите и пазарите ще бъде неразривна част от търговското споразумение, защото става дума за търговия е, и до изискванията за равнопоставеност. Дами и господа, ние винаги а, сме уважавали, макар че сме съжалявали за решението на Обединеното кралство да напусне на Съюза. Министър-председателят Джонсън, когато уважаваме, а, каза, а, че напускайки Европейския съюз, а, Великобритания не напуска Европа. Радваме се на това изявление. Но няма а, отговор на нещо, което е много важно. Обединеното кралство напуска Съюза напуска единия пазар, митническия съюз, но дали ще се отдалечи от економическия, социалния, нормативния модел на Европейския съюз. Те го познават добре, защото в продължение на 47 години сме го изграждали заедно. Това са въпросите, на които очакваме отговор. И колко иска да се отдалечи Обединеното кралство от социалния, економическия и нормативен модел, който имаме. И аз искам да кажа ясно и спокойно, Обединеното кралство ще определи нивото на амбиции на бъдещите ни отношения в тази област. Те ще определят а, нивото на нормативна съгласуваност и нивото на, а, или нивото а, на нормативна конкуренция. Трябва да се помисли много внимателно за всичко това в времето, което имаме на разположение. Това бяха телеграфни отговори. Дами и господа, аз винаги съм бил откровен с вас, ще продължа да бъда такъв. Бризг зик не означава нещата да вървят по-старому. Ще има промени във всички сфери. Някои промени могат да бъдат по-големи, времени, други могат да бъдат окончателни. Според Брекзит британските финансови услуги губят европейския паспорт. Така че трябва да разгледаме всички хипотези, дами и господа. От 1 януари може да се наложи да наложим контрол върху всички внасени стоки, както го правим по отношение на други трети страни. Така че нещата няма да са както до сега но ние трябва да ограничим последиците чрез съгласуване на едно добро споразумение. На следващо място, ние трябва да спазваме договора за отегляне. Това не е нещо банално. Вече е ратифициран от вас, от Камерата на общините и този договор трябва да се прилага. И аз ще докладвам пред вас, пред съвета, по подготовката в рамките на тази година относно а, протокола за Ирландия, защото нещата там все още са доста крехки. Споразумението ще е много, много трудно, уважаеми депутати. Ние трябва да сме готови за всички а, хипотези. Ако до 31 декември не се стигне до базисно споразумение, ние трябва да водим преговорите с уважение, много спокойно, без агресивност. Перспективата е да се постигне амбициозно споразумение с една близка страна, която е наш съюзник, наш приятел. Но аз ще отстоявам със всички сили интересите на Съюза, на предприятията и на гражданите, запазване на целостта на единия пазар – защото това не подлежи на преговаряне. Мога да уверя, госпожо председател, Европейския парламент, че Европейската комисия, вашият докладчик, преговарящ е готов винаги да докладва пред вас Аз казах на Давид Калистър, чиято група замести тази, която беше ръководена от Верховщад, че съм готов да продължим с пълно доверие контактите ни с Европейския парламент. Благодаря. Думата има съвета за приключване по този дебат. От името на съвета. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също се присъединявам към казаното от господин Бърния и ние много внимателно ще следим хода на преговорите. Във връзка с резолюцията за мандат на преговорите ще предоставим наистина нужното от наша страна, за да може да приключи този, работата по този мандат и се надяваме, че взаимоотношенията са всеобхватни, ще бъдат възоснова на равнопоставеност. И а, самото естество естество на предложения мандат и хода на преговорите е, означава, че следващите месеци ни чакат много дебати а и през следващите години. И така, е, когато приключихме с поразумението за отегляне, ние казахме, че трябва да бъдем мнителни, трябва да следим изпълнението му най-напред по отношение на опазване правата на гражданите по време на преходния период или следващите взаимоотношения с Обединеното кралство това, тази бдителност трябва да бъде изключително важна, когато развиваме економическото партньорство между нашите страни партньори във връзка с защита, интегритета на вътрешния пазар и конкуренция за европейските фирми. Ще спазваме всички тези аспекти. Благодаря много за вашето внимание. Благодаря, госпожо министър. Приключихме разискванията по тази точка. В края на дебатите бе внесена резолюция, по която ще се гласува утре. Нека ви информирам също така, че групата на социалистите и демократите е представила на председателя решение – за номинациите на свои членове за членове на парламентарни комисии. Това решение ще влезе в сила днес след публикуването на протокола от днешното заседание. Следващата точка от дневния ред е посветена на Виетнам. Внесени са 4 доклада и 4 препоръки от колегата Буржуа, на когото давам думата сега за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, утре предстои да гласуваме по споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, както и по споразумението за защита на инвестициите. Това са първите споразумения за търговия и инвестиции от ново поколение, за които предстои от новоизбрания парламент да даде своето съгласие. За парламента това е единствена по рода си възможност да постави акцент върху амбицията на Европейския съюз да се превърне в геополитически фактор. Не в империя, налагаща правила, но в световна сила, която отстоява Принципа на многостранния подход дава отпор на протекционизма и протяга ръка към свои партньори, сред които е и Виетнам. От Европейския съюз зависи дали ще се наложи търговският модел основан на правила дали ще можем да създадем модел, по който да стане ясно, че от търговията се постигат резултати, установяват се връзки между хората, и се повишават световните стандарти за сигурността, труда, околната среда и правата на човека. Нещата се свеждат и до доверие. Трябва да демонстрираме спрямо Виетнам и бъдещи свои търговски партньори, че Европейският съюз е надежден партньор, спазващ ангажиментите си че все още сме в състояние да договаряме, подписваме и сключваме търговски споразумения. Колеги, 8 години след стъпването в преговори с Виетнам, Европейският парламент има възможност да води разисквания по най- всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз и страна с среден доход в своята история. Като се има предвид това, споразумението с Виетнам ще заложи и нови стандарти за взаимодействието между Европа и бързо развиващите се економики. Що се отнася до това споразумение, изключително важно е да изтъкнем негов економически аспект, в економически план ще се повишат просперитетът както на Съюза, така и на Виетнам. Споразумението е чудесна възможност за износителите и инвеститорите в Европейския съюз. По споразумението 99% от тарифите ще бъдат отменени в рамките на 7 години. Това ще доведе до повишаване обема на експорта и в двете посоки което ще отговаря на много високи печалби, както и на повече и по-високо платени работни места. Що се отнася до световните стандарти, по споразумението ще бъдат премахнати нетърговските бариери. Ще има по-добър достъп до пазарите и на двете страни, включително и за малките и средни предприятия. Виетнам има бързо развиваща се економика с над 90 милиона потребители. Разраства се там средната класа, динамична е работната сила. Страната е отворена към света. Тя възприема и съвременни стандарти. Виетнам бе първата държава в света, дори преди Канада, която прие принципа на една съвременна арбитражна система за инвестиционни спорове. Принципите на тази система до голяма степен бяха разработени от Европейския парламент. Тя се основава на независими съди, кодекс за поведение, отстояване на правото за регулиране и улеснен достъп до арбитражната система за малките и средни предприятия. По това споразумение се разкриват нови възможности за дружествата, както за големите корпорации, така и за малките и средни предприятия. Колеги, Виетнам е и вратата към целия азиатски регион. По това споразумение ще се постигне дългосрочната цел – на Европейския съюз за доближаване до региона. По споразумението също така ще има възможност за отстояване и насърчаване на европейските стандарти и ценности. Виетнам е поел ясни ангажименти за ратифицирането на две все още нератифицирани от него основни конвенции на МОД. Преразгледано бе трудовото законодателство в страната. Тя е поела също така ангажимент и за прилагането на Парижкото споразумение като се има предвид всичко това и като се има и предвид, че свободната и справедлива търговия следва да доведе до повече благоденствие. Като се има предвид също така, че Съюзът е поел отговорност за установяването на световни стандарти и за установяването на модел на търговия, основаващ се на правила във времена на нарастващи национализъм и протекционизъм, ви призовавам да гласувате за споразумението. Ако гласуваме за, ще се засилят връзките между европейските граждани и между Виетнам в бъдеще. Ще има и възможност за свободна и справедлива търговия, по която да се активизират междуличностните контакти. Благодаря ви, казва председателката. Добре дошъл на комисар Холган. Имате думата от името на комисията. Uh, Госпожо председател, уважаеми евродепутати, споразумението за свободна търговия и а, споразумението за защита на инвестициите е сред най-амбициозните за укрепване на връзките, както и за създаване на допълнителни възможности за сътрудничество и по други а, правни инструменти, например сферата на риболова. Освен това, засила присъствието ни в Азия, благодарение на нови видове споразумения с Япония, Южна Корея и Сингапур. Така укрепваме отношенията с АСИАН. Преференциален достъп до економиките на близо 100 милиона души, примахването на търговските пречки, които съществуват в автомобилостроенето, например, виното и прочие – освен това се достига по-голяма предсказуемост, махат се някои пречки за продукти на Европейския съюз. За първ път ще имаме достъп до системата за обществени поръчки. Освен това ще бъдат много по-силно защитени географските отношения, означения, например пармеджано, шампанското и прочие. Споразумението за защита на инвестициите както споразуменията с Сингапур и Канада, гарантира една по-добра система за защита, както и система за разрешаване на спорове по инвестициите. Знае, че Европейският парламент настоява а, да се спазва а, а, нормите, свързани с устойчивото развитие, да има силна глава в споразумението с Виетнам в тази област бяха постигнати значителни постижения дори при влизането в сила на споразуменията. Ние приветстваме това развитие. По трудовите възпо... въпроси през ноември беше прият нов трудов кодекс от Виетнам през ноември. Този ревизиран кодекс предвижда нови разпоредби за колективното трудово договаряне заедно с ратифицирането на конвенции на, МЕТ на МОД. Шест от тези конвенции вече са ратифицирани по ангажимент до 2021 и 2023 година да ратифицира останалите. Освен това, се предприемат мерки за намаляване с близо 40% на използването на детски труд от последното проучване до сега. Ние искаме да се гарантира спазването на програмите, свързани с осъществяване на реформи от страна на Виетнам. Освен това, да се зачитат организациите на гражданското общество, нещо, което буде за сега безпокойство в отношенията ни с Виетнам, но адекватни канали за комуникация, включително редовният диалог по човешките права ще дадат своя принос. Мисля, че сега създаваме една от най-добрите платформи за конструктивно сътрудничество с Виетнам в много области. Но ако не се ратифицират тези споразумения, имаме малко опции на разположение за осъществяване на реформи в Виетнам. А ние се нуждаем от един надежден партньор. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. От името на Комисията по външни работи, госпожа Визелер Лима. Ще гласувам за това споразумение, защото съм убедена, че това е един наистина шанс за, както за вьетнамския народ, така и за европейските граждани. Действително има и сериозни притеснения, но аз съм убедена, че наистина, когато се открие възможност, това ще бъде наистина една възможност за инвестиране и в европейските дружества, както и вьетнамските. Защото в противен случай положението наистина няма да е толкова добре. Нужно е, разбира се, да се спазват човешките права от вьетнамската страна, прилагане на правилата във връзка с, с съвместната комисия, която съществува между страните. И това е един голям успех, наистина голям успех за във връзка с независим механизъм, що се отнася до човешките права. Предлага се наистина, когато става въпрос за участието в диалога, именно по отношение на човешките права. За първи път се случва това и това е един много важен етап от преговорите. И нека да можем да извлечем ползи от всичко това и да се преобърнат нещата положително. Благодаря. От името на Комисията по развитие, господин Тобе. Госпожо председател, свободната търговия е един от най-ефикасните инструменти за справяне с бедността. Това е една ясна полука, която трябва да си извлечем от историята. Споразумението ще допринесе за установяването на приобщаващ растеж в Виетнам. По него, освен това, се предвиждат и много високи стандарти за сключването на други подобни съобхватни споразумения с развиващи се страни. Като представител на Комисията по развитие много се радвам, че в споразумението има отделна глава за устойчивото развитие. Тя трябва да бъде ефективно прилагана. Приветствам също така и предвидения от Виетнам срок за ратифициране на все още нератифицираните от страната основни конвенции на МОД. Призовавам и двете страни да се възползват напълно от споразумения от клаузите в споразумението за устойчиво развитие и защита на правата на човека. Призовавам комисията тясно да си сътрудничи с гражданското общество в Виетнам с цел повишаване на екологичните стандарти и спазване на трудовите права. Нашата комисия, Комисията по развитие, препоръчва да гласуваме за споразумението. Господин Бартоло. Кари колеги, Скъпи колеги, споразумението за свободна търговия с Виетнам привижда глава, по която се урежда много важния сектор на търговията с рибни продукти между двете страни. В Комисията по рибарство сме наясно, че не бива просто само да се цитира това споразумение. По него трябва да има ясни и приложими стандарти. Виетнам положи много големи усилия за да приведе стандартите в сектора си на рибарството в съответствие с нашите стандарти. По ангажимент да работи за това и в бъдеще. Но все още има много недостатъци, най-вече що се отнася до незаконния риболов. Затова и Комисията по рибарство призовава Европейската комисия да продължи да проявява бдителност, за да може Виетнам да продължи по вече поетия път и да използва всички средства, които са и на разположение, включително и процедурата за червения картон. Благодаря от група, името на групата на ЕНП, господин Винклер, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, преговорите с Виетнам започнаха през 2012 година. Бяха за първ път приключени през 2015, след това бяха отворени отново и продължиха. През този период бяха постигнат значителен напредък във всички сфери на развитието на обществото. Една от основните промени беше, че се засилва сътрудничеството чрез сега сключването на споразумение на свободна търговия и за защита на инвестициите. Освен това имаме работни групи по кодекса на труда, по съвместните групи Утре този парламент трябва да реши дали да даде своето съгласие или не по тези споразумения. Може да се отложи и ако не дадем съгласието, съгласието си, да накараме Виетнам да направи нещо повече. Но ако дадем съгласието си, ние им казваме на виетнамските ни партньори, нека да работим заедно. Аз съм за това да се подкрепят, подкрепят споразумението утре при гласуването, за да имат Европейския съюз и Виетнам едно по-устойчиво бъдеще. Благодаря колегата Ланге. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Вили Бранд преди 50 години излезе с идеята промени чрез сближаване – Тази идея се отнасяше до държави, които са на позиция диаметрално противоположна на нашата. Въпреки това, идеята бе тези държави да бъдат приобщавани, да стъпваме в тях с диалог за положението на правата на човека там. Това е и подходът, който трябва да възприемем спрямо Виетнам. Трябва да се опитаме по пътя на диалога да постигнем подобряване на условията на живот за виетнамците. Това въжи с особена сила за страна като Виетнам, с която поддържаме толкова активни отношения на стокообмен. Сигурен съм, че вие ползвате дрехи и обувки от Виетнам, колеги. Всички смартфони и таблети на Samsung, например, са произведени в Виетнам. Колеги, трябва да работим за установяването на правила. Правила, за спазването на стандарти при производството, на стандарти по отношение на употребата на химикали и най-вече на стандарти по отношение на работниците. Господин комисар, Европейският парламент през изминалите две години се наложи за постигането на всичко това. Гордея се с онова, което постигнахме. Гордея се, че се възползвахме от наличните инструменти например за ратифицирането и прилагането на основни конвенции на МОД. Наложихме се също така и за разработването на задължителен план от страна на Виетнам, върху който да оказва контрол МОД. Работихме също така и за създаването на национални консултативни групи, в които да членуват независими организации на гражданското общество. Работихме за това да се дадат повече възможности на гражданското общество и се наложихме за това. Наложихме се също така и за по-активно зачитане на правата на човека. За първи път под Комисията на Европейския парламент по правата на човека, например, участва в диалога за правата на човека. Предвижда се също така при прилагането на споразумението да си сътрудничат и парламентите на двете страни. Всичко това постигна парламентът и можем да се гордеем със себе си но те първа ни предстои работа. Те първа ни предстои да работим за това да се спазва споразумението, така че да се подобрят условията на живота за виетнамците. Господин Карлсбро от името на групата Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, колеги, е, Европа наистина е, е категорична и утре може наистина да отбележим исторически момент относно това споразумение, което е наистина уникално във връзка с е, подписано споразумение с развиваща се страна. Ще бъде победата и за двете страни по споразумението е, вече е, Виетнам има сериозен потенциал и търговията е факт с Европейския съюз, но ако има споразумение, тя ще бъде по-предвидима, по-устойчива и по-успешна. Що се отнася до преговорите? В този процес Виетнам потреби е, подобри своето изпълнение. 6 от 8-те протокола на МОД са подписани. Значително е намален детският труд. И е, чуваме, че е, от някои искат да се отложи гласуването, защото недостатъчно е напредъка в областта на демокрацията. Да, бихме желали да има още повече напредък, що се отнася до човешки права и демокрация. Но нека да си задам въпрос тук ние в тази зала. Имаме ли по добри добър шанс да лансираме демокрация без споразумението. Нека да обърнем внимание на онова, е, които и унези, които искат повече европейско присъствие във Виетнам. Нека да, да, да дадем този шанс, за да може да стъпят на тази платформа, да придобият повече сила в интерес на демокрацията. И някои малки положителни сигнали вече са факт, разбира се, с наша подкрепа. Нека да гласуваме за тези споразумения и нека да дадем шанс за лансиране гарантиране на демокрацията, развитието на човешките права във Виетнам. Нека да работим съвместно с тях по този въпрос. Благодаря. От името на идентичност и демокрация, господин Ланчини, благодаря, госпожо председател. Преди да правим какъвто и да било економически анализ, трябва да си припомним, че Виетнам е държава, прилагаща репресивни мерки, държава, в която комунистическата партия притежава монопол върху властта и където няма независими медии. Не се търпи критика. Критично настроените към правителството биват лишавани задълго от свобода. Няма свободни профсъюзи, религиозните вярвания са под контрола на държавата. Немалко от ангажиментите поети от Виетнам не предвиждат ясни срокове. Ако се задоволим с подобни общи декларации ще проявим непростима наивност. Ясно е също така по отношение на екологичните стандарти, че има разлика между нашите строги изисквания и действията на Виетнам. Основният източник на суровини за производството на електроенергия са въглищата. На тях се падат 40% от структурата на енергийния баланс. Предвижда се също така изграждането на 100 електроцентрали на въглища до 2030 година. Не са предвидени средства за пречистване на отпадните води от промишлеността. Това се отразява на качеството на виетнамския ориз. Предвижда се безмитен внос на такъв ориз в размер до 80 000 тона годишно. Това говори, за съжаление, за липсата на разбиране, проявена от комисията по отношение на толкова важен и деликатен сектор, като сектора на производство на ориза. Не е решен също така и въпросът за закрилата на интелектуалната собственост. В момента разпоредбите в Виетнам в това отношение не са ясни, не са и въобще ефикасни. Това ще е в ущърп на нашите дружества. Не бива да забравяме за всичко това по време на гласуването, за да не изменим на ценностите, които Европа винаги е декларирала за свои. Не бива да мислим само за економическите ползи. Трябва да защитим и тези ценности. Госпожа Брикмон за две минути и половина. След като гласувах против споразумението вчера, ние правим основно отклонение от влизането в функции на новата комисия. Относно зеленият пакт, трябва да имаме предвид, че действително Виетнам пое ангажименти по отношение на трудовия кодекс, но що се отнася до спазването на основните права, е необходимо да се промени наказателния кодекс. Ние изпратихме писма до властите. Ние Искаме да работим заедно с Виетнам чрез диалог господин Ланге. Но получихме от Виетнам множество отговори. Не е направено нужното в наказателно-правната сфера. Ние не можем да приемем това. Това е в името уж на економически предимствено. Какви точно, господин Коган, господин Буржуа? защото може да се влуши търговския ни баланс допълнително чрез този, това споразумение, защото е необходимо да се отложи приемането на тези споразумения. Има ограничаване на медийната свобода. Ние сме се обърнали чрез нашия председател към Виетнам по тези въпроси. Относно зеления дълг, ние изглежда ще компенсираме една държава, която не спазва нормите в риболова и други сфери. Има конфликт на интереси. Това се вижда от самото начало. Не може да продължаваме все едно, че нищо не е станало. Вие получихте сигурно миналата седмица, както получих и аз, множество имейли от представители на гражданското общество и на синдикатите. През последните години, месеци и седмици се забелязва влушаване на човешките права във Виетнам. И аз очаквам, колеги, да преразгледате своята позиция, по преговорите от няколко седмици, за да не се нарушава Зеленият пакт и правата на човека и от страна на нашата асамблея. Господин Захрадил има думата. Вече 8 години продължават преговорите. Почти достигнахме до целта. Позволете ми да се изкажа сега в качеството си на бивш докладчик по това споразумение. Работих по него до есента на миналата година. Трябва да кажа, че Европейската комисия изключително точно спази предоставения и от Европейския съюз мандат. Европейският съюз трябва да излезе с ясното послание, че е за свободната търговия. Тъкмо сега, когато надига глава протекционизмът, когато САЩ се оттеглят от сключени от тях споразумения. не планираме сключването на споразумение с друга държава от региона. Виетнам има над 90 милиона жители. Председателства в момента форума на страните от АСЕАН. В наш интерес е да сключим това споразумение. Ако не го сключим, губещата страна ще сме ние, а ползи ще извлекат Китай и други. Мадам alors est-ce qu'il faut Господин Морел, благодаря. Партньорство с е, Виетнам. Да, ние сме за това. Дали е, трябва да има непременно споразумение за това? Не. И ето тук за това се води дебата всъщност. Когато мислим е, за споразумение за свободна търговия, то ще като че ли ще ни разреши всички проблеми. Не. Комисията казва и двете страни ще спечелят. Но не, днес баланса е 13 милиарда. 30 е, милиарда, прощавайте. И кой ще плати евентуалното увеличаване това? Това ще засегне е, заплатите, да разгледаме текстилния отрасъл, например да не говорим и за производството на ориз. Виетнам ще спечели във връзка с нормите, например, на МОД, добре, но нека да погледнем как стоят нещата с Южна Корея. Нека да не сме наивни, нека не се проявява и дволичие, защото в крайна сметка има противоречие да видим да не забравяме, че вьетнамската преза според Transparency International взема 166-то място от 180 държави. Така че, когато казваме е, за е, обичаен подход, е, споразумение за свободно търговие, трябва изключително много да внимаваме, защото е, Европейския съюз не трябва да води търговска политика за сметка на демокрацията и човешките права. Благодаря. С това приключваме кръг изказвания от политическите групи. Много ви моля от сега нататък да се придържате към определеното време за изказване. Колегата Бегин, 3 минути. Президенте. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, преди три години, когато гласувахме по моята резолюция на тема Търговска стратегия за Европейския съюз, парламентът категорично настоя за споразумение с бързо развиващи се държави. Гласът ни бе чут. Виетнам е новият азиатски тигър. БВП на страната се увеличава с по 7% годишно. Увеличава се просперитетът работят в страната. Има и все по-голямо търсене на стоки с висока добавена стойност. Именно стоки, които произвеждаме тук в Европа. По споразумението ще се сведат до нула митата по тези и по други продукти. Някои от тези мита, като например върху вината и сирената, днес са в размер до 50%. По това споразумение ще бъдат защитени и редица защитени наименования за происход, географски указания и други. 169 на брой, 38 от които са от Италия. В Италия износът ни към Виетнам се увеличи с 12% миналата година. Стокообменът ни със страната достигна до 3,7 милиарда. Така Виетнам се нареди сред основните ни търговски партньори в региона на страните от АСЕАН. Над 300 милиона е стойността на износа на италиански модни стоки към Виетнам. 65 милиона евро е стойността за хранителните продукти, половин милиард за машинното оборудване. Няма съмнение в това, че Едно такова споразумение ще е от полза и за двете страни. Трябва да гласуваме за. Но има и проблем. Няма напредък по отношение на правата на човека в Виетнам. Предстои да бъдат одобрени все още реформи в тази област. Аз лично, както и други колеги, съм убедена, че това споразумение ще доведе до просперитет, както и до положителни промени в бъдеще. Ако се гласува утре по него, ще гласуваме за. Но, колеги, нека отложим гласуването. Нека дадем на приятелите си от Виетнам време, за да приключат демократичните реформи, които изискахме от тях. Нека им дадем възможност да проявят още малко добра воля спрямо нас. Настоявам също така Виетнам да освободи политическите затворници и лишените от свобода заради убеждения решенията си, както и да одобри основните конвенции за правата на работниците. Виетнам е наша приятелска страна. Няма съмнение, че рано или късно споразумението ще влезе в сила, но човек именно от приятелите си трябва да изисква повече. Благодаря. Господин Хансен за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Американското правителство твърди, че правото на силния ще бъде основния модел на търговските споразумения през 21 век, имаме историческата възможност да докажем, че това не е така, да покажем на целия свят, че нашият ангажимент към лоялната търговия, основана на ясни правила, независима, независимо от силата на партньора, е златното правило. Но Виет... Виетнам е страна, която се развива. Очевидно, процесът на економическа, екологична и социална модернизация не е завършил, но ратификацията на споразумението не означава край на диалога, не означава, че затваряме очите си пред ситуацията с правата на човека във Виетнам. Нито пък, че зелена светлина правителството да продължи да прави това, което желая. 45 години след края на войната във Виетнам и 30 години след началото на дипломатическите отношения, Съгласието, което е, което е, ни е представено на вниманието, ще ни даде възможност да засилим диалога с вьетнамските партньори и този път с истински лостове и убедителни платформи. Съвместният комитет поиска и получи, и, който създаде пожелание на парламента, ще ни даде възможност да окажем натиск за да способстване за социално-економически промени, подобряване на живота на всички виетнамци. Колегата той е за една минута. Няма съмнение, че това споразумение ще донесе предимства за Европа и за Виетнам. И ще помогне на страната да, да се развива. Само, че ние сме наясно с различни фактори. Не можем да си затваряме очите пред критичната ситуация в тази страна. Тя е критична по отношение на правата на човека. Правата на синдикалистите, политическите затворници и продължавам да го подчертавам и се очудвам, че дори Европейската комисия не обръща внимание. Господин комисар, бихте ли, бихте ли обърнали внимание на това, което казвам? даже и международно сътрудничество за развитие. А, ние обръщаме внимание на труда на а, малолетните лица, труда на жените. А, всъщност, а, веригата на доставките дава възможност на някой да се развива за сметка на други. Аз казвам с гордост за това че, това, че ние постигнахме много, но може би трябва да настояваме за още постижения по отношение на жените. Председателката прекъсва. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата Хан за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека да сме наясно. Виетнам е комунистическа държава. Тя не е демокрация и едно търговско споразумение няма да я превърне в демокрация за една нощ. Но споразумението ще даде тласък на економическото развитие, ще помогне на хората да излязат от бедността и ще доведат до повече права и защита. Новия трудов кодекс защитава най-вече уязвимите групи от населението, ще се позволи съществуването на синдикати и свобода на сдружението. Много голям потенциал има тази засилена прозрачност и международното наблюдение. Ние гласуваме за това да подобрим условията на търговия. Вече търгуваме с Виетнам, така или иначе. Нека да изпратим ясен сигнал към целия район на АСЕАН. Нека да изпратим сигнал на реформаторските сили да вярват в сътрудничеството с СЕС и в нашите ценности. Нека да не позволяваме на онези, които не искат да комбинират търговията и ценностите, да процъфтяват. Господин Жован, за една минута. Госпожо председател, ние не искаме споразумения, които не са добри за Европейския съюз, Франция или Виетнам. Години наред ние заклеймяваме вредните за екологията практика. Същевременно е, има опасност да сме стратегически зависими от ресурси, които са на десетки хиляди километри от нас – това съвсем не е добре. Години наред, освен това, заклемяваме намесата във вътрешните работи на суверенните държави. Това въжи и за договорите за свободна търговия. 21 век е нова страница в глобализацията и свободната търговия. Това е век на релокализацията – Нациите трябва да осъзнаят колко е важна тяхната независимост. Това трябва да е всъщност века на економическия патриотизъм. И Виетнам и Европейския съюз трябва да работят за своята независимост и стратегическа економика. Колегата Кавацини. Благодаря. Парламентът реши през ноември Парижкото споразумение да бъде включено във всички глави на търговските споразумения. През декември парламентът реши всички търговски споразумения да имат приложими социални стандарти. И парламентът счита себе си за лидер в борбата за правата на човека и въпреки това парламентът е готов да гласува търговско-инвестиционното споразумение с Виетнам. Ситуацията с правата на човека там се влушава. Броят на политическите затворници расте от 2016 година насам. Си, правата на синдикалистите и на защитниците на правата на човека се, се уронват. Няма трудови стандарти социал-демократите в парламента винаги са казвали, че това е червена линия. Аз знам, че в парламента има мнозинство за това търговията да стане по-устойчива. Само, че ние ще станем за посмешище, ако при първата възможност се подадем и се подпишем под търговско споразумение, което не съответства на зеления курс. Призовавам ви, кажете не на това споразумение комиси... нека комисията да приведе това споразумение в съответствие с зеления курс. И нека да изпратим послание на вьетнамското правителство, послание да подобри ситуацията с правата на човека преди да подпишем споразумението. Председателката, много ви моля, ако е, желаете да водите разговори, е, да го правите по-тихо. Думата сега има колегата Гилар за една минута. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за търговското споразумение с Виетнам, което трябва да е от полза на различни отрасли в Европейския съюз, като виното, сиренето, но същевременно Европейския съюз не защитава ориза, един много чувствителен сектор – защото тук има пряка конкуренция, занижаване на цените, конкуренция с ориза на Испания и Италия. Испанците не са никак доволни от това, тъй като отрасъла и без друго е в криза. Производството на ориза е важно. Не бива да се нанася непоправима щета – на производството в Европа. Европейският съюз продължава да прави същите грешки, не прави оценка на въздействието върху европейския пазар и чувствителен продукт като ориза. Много е важно да се мисли за економиката, за околната среда. Ние искаме европейските органи да направят преглед на това въздействие. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Синчич за една минута и 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Има много причини защо трябва да отхвърлим това споразумение. Нека да споменем, че тези споразумения са насочени така, че да удовлетворяват интересите на корпорациите. Три неща. На първо място, споразумението дава специални права на инвеститорите. Тук искам да спомена механизма, познат като IDS, механизма за разрешаване на спорове. Защо? Защото съда, който ще има право да се произнася при такива спорове, всъщност е един далечен арбитражен съд, а не местен съд. Нека да дам един пример за това каква отстъпка може да се направи. Например, ако има концесия в региона на Дубровник, един чужд инвеститор може да загуби всички слу... дела. Така се случи с един чужд инвеститор, който загуби всички дела в местни харватски съдилища и се обърна към Международен съд и в крайна сметка спечели. Ето пример за това как интересите на корпорациите имат предимство пред местните интереси. Представете си един регион, който е много беден и няма средства да се защити, какво ще прави той? Като се появи една многонационална компания, тя ще наложи своите интереси без проблем и ще използва такива арбитражни съдилища. Те не учитат интересите на местните общности. Благодаря за една минута, господин Варборн. Госпожо председател, уважаеми господин комисар Хоган, уважаеми колеги. Виетнам е след Сингапур най-важният търговски партньор на ЕС в Юго-Источна Азия. С това споразумение премахваме почти всички мета и даваме на европейските предприятия достъп до пазара с около 100 милиона потребители. Пазар с бързо растяща средна класа и все по-голяма покупателна способност. Тези споразумения ще дадат чудесни възможности за 600-те шведски предприятия, които изнасят във Виетнам от Малмио на юг до Вилхелмина на север. Тези споразумения обаче представляват и голям потенциал за онези, които искат да внасят от Виетнам. Надявам се, че ще стане по-лесно да се прави търговия с този голям пазар. Участвах в посещението от името на Европейския парламент в Виетнам през есента. Всички, с които се срещнахме, министри лоялни на партията, екологични активисти, представители на индустрията, организации, защитаващи човешките права, международни трудови организации и така нататък. Всички ни казаха да ратифицираме споразумението. Очакваме експорта на ЕС към Виетнам да нарасне с 16%. Това е добре за шведската и европейската конкурентоспособност, за растежа, за работните места, за инициативността. Затова ще подкрепя това споразумение. Благодаря господин Глюксман за една минута. Уважаеми колеги, ние обявихме климатично извънредно положение. Гласувахме зелен пакт преди един месец, а днес какво се иска от нас да гласуваме още едно споразумение свободна търговия, все едно, че нищо не се е случило. Независимо от обещанията ни, записани черно на бяло в зеления пакт, няма, няма нито една задължителна клауза за устойчивото развитие. Ние държим ли на думата си, на собствената си дума, колеги, в Виетнам хвърля в затвора еколозите, правозащитниците е, и има арестувани лица, просто защото са, ни изпратиха писмо с призив да не подписваме това споразумение. Ние, ако не държим на собствената си дума, нека да ценим думата на вьетнамците, които ни пишат. Колеги, има нещо повече от Бог търговия. И това са нашите принципи и утре ще имате възможност да го покажете. Благодаря колегата Ведрен за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Виетнам е втория ни економически партньор в Юго-Источна Азия. Европейския съюз очаква ползи от това споразумение. То ще позволи защитата на 69 географски указания. Ние изнасяме много продукти към Виетнам. Ще имаме по-добър достъп до обществените поръчки. Същевременно правата на човека си остават проблематични. Политици и журналисти са все още в затворите, въпреки усилията на Европейския съюз. Дори да има някакъв напредък с подписването на международни договори, ние трябва да бъдем непреклонни, включително и за устойчивото развитие. Правата на човека са много важни. Подписването на едно такова споразумение не е само цел. И ние трябва да мислим за международния контекст и търговските войни. Благодаря колегата Хайдер. Благодаря, госпожо председател. Аз ще подкрепя това споразумение. Принципно аз съм застъпник за свободната търговия. Тя винаги води до печалби и за двете страни и е двигател на растежа. Освен това, по този начин ще се даде тласък на отношенията си с Юго-Источна Азия. Виетнам е много специфична, динамична страна в динамична среда. От 90-те години насам економиката на Виетнам расте поне с 5%. Инфраструктурата през последните години се разраства. Освен това, Виетнам е от особен интерес като страна, в която може да има износ от Европейския съюз. Естествено, нека да не мълчим за отрицателните страни на Виетнам. Борци за човешки права, критично настроени журналисти са потискани, много хора са преследвани, много хора живеят в недобри условия. Затова е важно това споразумение да допринесе, за да се подобри положението с човешките права в Виетнам. Благодаря. Думата има господин Жадо за 1 минута и 30 секунди. Мерси. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Какво ли не чухме по време на предизборната кампания в Европа? Край на споразумение с свободна търговия, които дават права на многонационалните предприятия срещу държавите, срещу екологичното законодателство, законодателството за общественото здраве. Край на тези споразумения, които водят до климатични изменения срещу безлесяването край на споразуменията, които вредят на биологическото разнообразие чрез незаконния риболов. Край на тези споразумения, които противоречат на демокрацията, индивидуалните свободи, уви. И дойде първото споразумение и всички тези групи, социал-демократите, либералите, консерваторите всички, вие ще гласувате за едно споразумение за свободна търговия, противоречащо не декларацията и ангажиментите на Комисията за Зеления пакт за ценности на Европа и е, необозданата и контролираната глобализация. Проведахме дебат за Брексит, но не разбрахте ли, че гласът за Брексит беше глас заради, защ, предизвикан от това, че ние изоставяме хората и заставаме на страната на тези, които извършват отвратителна експлоатация в другия край на света. Малко, нека да бъдем малко по-разумни, да проявим малко достоинство и да си дадем сметка, че това споразумение няма нищо общо с ценностите на Европа. Благодаря колегата Южица за една минута. Е Благодаря. Виетнам не е демократична държава, но аз ще подкрепя споразумението. През 2009 година Виетнам беше 32-я най-голям вносител от страни от Европейския съюз. През 2008 година тя беше начално място, що се отнася до износа. Естествено, искаме да има споразумение, което да е добре регулирано. И ако това се случи, ако има такова споразумение, имаме шансове да укрепим демокрацията в Виетнам и да лансираме и нашите ценности. Европейския съюз си запазва възможността да наложи санкции, ако условията във Виетнам не се подобрят. Аз вярвам, че в идните 10 години Виетнам ще се превърне в една пазарна економика и мисля, че правата на хората и околната среда ще бъдат по-добре защитаване. Благодаря колегата Радачовски за една минута. Драги приятели, Аз ще подкрепя това споразумение. На 5 февруари 2020 година участвах в една конференция, посветена на Бангладеш в Брюксел. Там се говореше за износа на текстилни продукти. Една представителка на Бангладеш заяви, че Бангладеш ще загуби 13 милиарда поради споразумението. Европейския съюз е най-големия вносител на дрехи от Бангладеш, а Виетнам е най-големия конкурент на Бангладеш. Съответно, Бангладеш ще загуби една голяма част от пазарния си дял. Надявам се, че тук няма да се обърне внимание изцяло на интересите на огромните текстилни мултинационални компании. Знаем децата в какви условия работят в текстилните фабрики. Нека да си припомним по време на Вьетнамската война колко хора пострадаха, едно малко село, Милай също пострада много тогава. Ние желаем да компенсираме Виетнам за страданията, нека да не хвърляме бомби там. Колегата Зимон за една минута. Госпожо председател, това търговско споразумение с Виетнам доказва, че ние можем да установяваме европейски стандарти по света чрез търговски споразумения, подобряване на работническите права, забрана на принудителния труд, Парижското споразумение и неговите цели. Това е огромен успех. Колегите от Зелените и от Левицата са принципно против търговските споразумения, както и популистите от крайната десница. Но вие трябва да отговорите на въпроса как искаме да прилагаме европейските стандарти по цял свят. Чрез речи, демонстрации, писма ли Единственият реалистичен начин това да се направи в световен план е чрез е, промяна на геополитическото разпределение на властта чрез търговските споразумения за да се обяснява как може реалистично да се изпълнят общите ни цели. Не може да се преследва изолационен дневен ред който ни отделя от нашите партньори. Колегата Данти. Благодаря. Данните показват, че през 2008 година търговията между Европейския съюз и Виетнам възлизаше на 40 милиарда евро. Това говори, че днес Виетнам е важен търговски партньор и всеки ден нашите граждани използват продукти, произведени там. Това споразумение може да подобри търговските и политически взаимоотношения с стратегически партньор в важен регион, като Юго-Источна Азия. Тези взаимоотношения ще бъдат регламентирани чрез споделени правила. През последните години Виетнам проведе значителни реформи, особено в областта на трудовите права там напредъкът е потвърден от Международната организация на труда. Това е само началото и и тук, и по, и по правата на човека и свободата за изразяване, им ще трябва вьетнамските власти да покажат конкретни стъпки и търговското споразумение е важен лост в ръцете на Европейския съюз, за да насърчи Виетнам да спазва поетите ангажименти. Благодаря. Думата има колегата Харанзова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, това ще е първото мащабно търговско споразумение, което нашия парламент ще ратифицира и ще изпратим няколко положителни сигнали. На първо място, света става все по-протекционистичен. Ние вярваме в търговията, която се основава на правилата. На второ място ще има послание към района. Ще се присъединим или по-скоро ще имаме една крачка по-напред към едно регионално споразумение с АСЕАН. На трето място послание към компаниите, че ние се стремим към това да генерираме повече работни места и да просперираме. И накрая Надяваме се, че търговията ще допринесе за напредък в други области. Споразумението и преговорите накараха Виетнам да прокара трудови реформи. Ние сега оказваме натиск в различни области околната среда, човешките права. Естествено, точно както е с всяко едно друго споразумение, изпълнението ще е най-важно. Може да разчитате на нас. Ще си свършим работата. Благодаря колегата Кампо Менози за една минута. Благодаря, госпожо председател. Трябва да използваме точни думи, когато коментираме казаното от, а, ком, от комисията. Това развитие ще да, няма да доведе до развитие във Виетнам, ще бъде благоприятно само за европейските фирми и това ще бъде и пореден удар срещу италианската економика. Срам и позор, мнозина го казаха, правата на човека не се спазват, социалните стандарти са много ниски и това е поредното търговско споразумение, което способства за конкуренция за, за намаляване на заплатите. Гражданите го знаят. Това е лицемерие, защото зеленият пакт, който иска да наложите на нашите предприятия, който ще струва много, не може да бъде наложен на Виетнам. А, и а, това ще доведе до занижаване на стандартите стандарти, които, за които имате претенции по отношение на Обединеното кралство. Те вече спазват тези стандарти. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Халтала за една минута. Е, Госпожо председател, господин комисар, със сигурност споразуменията между Европейския съюз и Виетнам са важни геополитически. Виетнам напредна в трудовото законодателство, но трябва да се мисли и за наказателното правосъдие, защото има все по-голямо потисничество през последните години, когато се финализираше споразумението. Ако утре парламентът даде своето съгласие, поема тежка отговорност в областта на устойчивото развитие гражданското общество, както изисква от нас комисията ни по външни работи, ние трябва да имаме независим механизъм за наблюдение на спазването на правата на човека, да сме сигурни, че има механизъм за правна защита. За това нашата група на зелените не може да подкрепи споразумението. Благодаря. Колегата Биелан. Благодаря, госпожо председател и споразумението за свободна търговия и споразумението за защита на инвеститорите са едни от най-амбициозните споразумения, които някога сме сключвали с развиваща се страна. В хода на преговорите комисията преследваше две цели. От една страна да се гарантира най-добрия достъп до вьетнамските пазари за европейските предприятия и на второ място да се покаже, че Виетнам може да бъде отправна точка, тъй като тя е много важна, втората най-важна за нас в региона след Сингапур. Двете споразумения надхвърлят задълженията в рамките на СТО в много области. Обществените поръчки, нетарифните бариери, правата на интелектуална собственост и така нататък. Освен това, Виетнам се съгласи да поеме задължения, които са много по-масштабни от тези, които са поети в други споразумения. Настоящите споразумения ще премахнат почти всички мита пред търговията. Те са балансирани, обективни и ще дадат тласък на търговията между ЕС и Виетнам. И Виетнам. Освен това, Европейския съюз ще може да оказва натиск в други области. Нека да подкрепим тези споразумения. Колегата Дьори за една минута tisztelt képviselőtársaim! látom a szélsőségek összeérnek ma ebben a házban. Виждам, че тук се срещат крайностите. Онези от вас, които са против това споразумение, трябва да се замислят два пъти за, това, за възможностите. Какви са възможностите да създадем повече търговия, което ще е полезно и за нашите граждани, но и за вьетнамския народ. Това ще им помогне да спазват и нашите стандарти. Грешат онези, които смятат, че Европейския съюз се проповядва и морализаторства а, срещу други страни, вместо да развива отношения с тях – диалогът е, и, след, е, и на следенето на спазването на поетите ангажименти ще способства е, за за добри условия в тази страна. Онези, които са против споразумението, не искат да участват в обществените поръчки в Виетнам. Бих искала да помоля комисията да ни предостави практическа информация, за да могат малките и средни предприятия в Европа да се възползват от споразумението. Госпожа Родригес Пиньеро за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Хоган, споразумението между ЕС и Виетнам е много важно стратегически защото задава посоката на нашите търговски отношения с СЕН. Освен това, Виетнам се ангажира да защитава многостранния принцип в момент, когато светът има огромна нужда от това. Трябва да се мисли за засилено сътрудничество и за глава за устойчивото развитие, която очертава и напредъка в трудовите права съгласно МОД. В Европейския съюз наистина са постигнати компромиси с Виетнам в областта на трудовото право и правата на човека във връзка с техния труд. Но все още предстои много работа. Социалистите са притеснени, що се отнася до правата на човека и най-вече основните права. Затова внимателно ще следим споразумението и ви призовавам, господин комисар, да приемете необходимите мерки, за да не пострадат селските стопани в Европа. Но мисля, че това е важен инструмент за напредък и ще го подкрепя. Колегата Карлескинт една минута. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, искам да се присъединя към колегата Бартово, който е докладчик от комисията по рибно стопанство, за да поставя акцент върху борбата срещу нелегалния риболов. Това осигурява устойчиво развитие на морските ресурси и избягва нелоялната конкуренция. Виетнам има жълт картон за нелегален риболов, но трябва да отчетем положните усилия от тази страна, особено в рамките на преговорите. В това споразумение се казва изрично, че страните по, по договора ще се борят активно срещу нелегалния риболов. Това достатъчно ли е? Не, разбира се. Има нужда от допълнителни мерки, като премахване на преференциални мита за рибни продукти. И ако има и в бъдеще жълта картон, това е смисъла на поправката, внесена от нашата парламентарна група. Призвам ви да я подкрепите. Благодаря, господин Крах, за една минута. Госпожо председател, госпожи и господа, търговията като цяло от полза и за двете страни. Аз бях докладчик за Бангладеш и за други страни и знам, че едно такова споразумение за първи път ще даде възможност на Виетнам да се свърже с европейската промишленост и съответно да се развие. И ето защо споразумението е важно. Важно е, защото дава възможност на подобни страни като Виетнам да излязат от не най-благоприятното положение. Мисля, че положението с поразумението е такова, че то е балансирано, дава възможност да се развива Виетнам и търговията между Виетнам и Европейския съюз и дава възможност на една развиваща се страна да се приближи до нашите стандарти за да може населението на страната да благоденства там, където е и да не търси как да емигрира в по-богати страни. Затова мисля, че това положение е добро, положително и аз ще го подкрепя. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата Грегорова за една минута. Děkuji. Волný обход обецне vytváří богатстви про обе страни. Благодаря ви. Свободната търговия като цяло обогатява и двете страни. Като проевропейка как мога да бъда против това споразумение? Но аз съм против, защото ние даваме карт бланш на един авторитарен режим, който иска да търгува с най-големия търговски блок на света без някакви условия, които могат да бъдат изпълнени правно обвързващо. Това е режим, който потиска своя народ – не се заблуждавайте от тъй наречените гаранции за правата на човека и демократичните реформи. 8 години се договаря споразумението, но положението във Виетнам се влуши и това не са само правата на човека. Ще има и вреди за търговията. Виетнам ще спечели много повече от нас. Ние имаме нужда от гаранции за нашия бизнес, за нашите политики – Нима наистина искаме една Европа, която се влияе от авторитарни режими, които не се поправят. Приемате ли синя карта от колегата Симон? Да. Фрау Колегин. Уважаема госпожо, значи не съм сигурен дали разбирам вашата аргументация. Смятате, че с споразумението или без споразумението ще имаме по-голямо въздействие върху режима? Дали нашето въздействие ще се увеличи с споразумението или без споразумението? Имате възможност да отговорите. 30 секунди. Ще ви отговоря на английски, ако нямате нищо против. Според нас споразумението не е помогнало до сега по време на преговорите да подобри каквото и да било, защото преговорите не са акцентирали правата на човека. Следователно, трябва да се водим от това, което първоначално одобрихме в парламента, да искаме реформи, а не да даваме карт бланш на правителство, което не е изпълнило нищо от това, което сме очаквали. Благодаря колегата Фиданца за една минута. Благодаря, госпожо председател. Това споразумение с Виетнам е, има противоречиви аспекти, нарушаване на правата на човека, незначителни възможности за предприятията, отказ защита на нашата е, обозначение за защита. Производството на ориз в е, Италия е най-голямо в е, Европа, а то е подложено на удари от споразуменията с Камбоджа и други азиатски страни. Днес чуваме сключване, че в споразумението с Камбоджа защита на италианския ориз няма да, да бъде включено. А, сега вносът на ефтин вьетнамски ури ще постави на колене нашите фермери. Това споразумение няма да получи нашата подкрепа, докато а, то не защити производство от производителите на ориз в Европа. Колегата, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз ще подкрепя това споразумение между ЕСА и Виетнам. Смятаме, че то е много добро и то има економически ползи за всички нас. Като цяло ще се премахнат почти всички тарифи, ще се отворят пазарите към онези, които са доставчици на услуги от страна на Европейския съюз. Тези доставчици на услуги ще имат достъп до обществени поръчки във Виетнам. Това ще облагодетелства и Гърция – ние ще можем, освен това, да изнасяме фармацевтични и сълскостопански продукти и ще можем да изнасяме и важни гръцки продукти, като сиренето фета, които са с защитени географски указания и наименования за происход. Смятаме, че споразумението ще допринесе за развитието на демокрацията, на човешките права, на климата. Споразумението има и символична стойност. В времената, в които живеем. То показва, че Европейския съюз залага на международната търговия, което да се основава на правила и ценности. Нека да подкрепим споразумението. Госпожа Винт за една минута. Госпожо председател, в времена, в които свободната търговия и сътрудничеството са поставени под натиск от стари приятели, е по-важно от всякога да се борим за отворените пазари. Ние сме гаранта за една справедлива и основана на правила търговия. Ето защо трябва да одобрим това споразумение. То е най-мащабното сключвано някога между ЕС и развиваща се страна. Виетнам се задължи да ратифицира всички 8 конвенции на МОД, Шест вече са ратифицирали. Това е държава с комунистическо управление и признава правото на колективно трудово договаряне и е на път към свобода на сдружаването. 95 милиона души имат право да се организират и да се борят. Това е голяма крачка напред и тя нямаше да се осъществи, ако не бяхме подали ръка Споразумението не е съвършено, но политиката никога не е свързана с перфекционизма. Става дума за конкретен успех за конкретни хора. И ето защо ние би трябвало да подадем ръка на Виетнам. Госпожа Винцик за една минута. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Историята показва, че търговията, отворените пазари водят до благоденствие. Аз съм от страна, която изнася 60% за страни извън Европейския съюз и почти всяко работно място, всяко второ работно място зависи от експорта. Споразумението за търговия с Виетнам е важно, защото става дума за комунистическа държава, развиваща се държава и то ще зададе правната, от правната точка за бъдещи споразумения. Естествено, трябва да имаме едно по-голямо политическо измерение тук, а именно спазването на основните права. Ето защо механизма за оценката на основните права е важен, както и санкциите при нарушения. Вече беше казано, че положителните страни тук са търговските, трудовите норми, които вече са ратифицирани. Търговията е и успех за самата Европа. И ето защо ние трябва да останем последователни и да подкрепим едно такова търговско споразумение. Благодаря колегата Кели за една минута. Е, Благодаря, Господин комисар Хоган, господин Буржуа, трябва да им благодаря, защото те подчертаха много от ползите за това търговско споразумение и за Виетнам, и за Европейския съюз. Такива споразумения са печеливши и за двете страни. Като постоянен докладчик по АСЕАН и докладчик от НП за Сингапур – аз приветствам търговското споразумение с Виетнам. Това е първото обхватно споразумение с развиваща се страна. Нещо, което е важно. Защото едно е когато работиш с развити економики, друг е този случай. Ние излъчваме едно позитивно послание. А тези, които са против, трябва да знаят, че всъщност проблемите, които вие посочвате, няма да се решат, ако не подпишем споразумението. Напротив, вече виждаме много положителни постижения и те ще продължат, ако подкрепим. Колегата Зойдо Алварес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар Хоган. Споразумението за свободна търговия излъчва важен сигнал в и извън Европейския съюз защото Европейският съюз показва пред света, че огромна економическа мощ, въпреки усилията на популистите да се установи протекционизъм, Европейския съюз продължава да защитава свободната търговия. Това е важно за Европа, важно е за МСП, защото за тях отпадат 65% от митата – за Испания това ще е принципно от полза за месото и други отрасли, за маслините, за зехтина, за виното, за спиртните напитки, където имаме много от географските указания и наименованията по происход. А там, където има проблеми, ние ще наблюдаваме внимателно, за да сме сигурни, че споразумението не ощетява никого, че всички печелим. За това го подкрепям. Колегата Зовко, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Виетнам е много важен партньор в Юго-Источна Европа. Тази година те са председатели на СЕАН и в наш интерес е да поддържаме добри отношения с тях. С това споразумение полагаме ново начало на взаимоотношенията. Виетна... Економиката на Виетнам се развива бързо и това споразумение предлага много възможности за фирмите от двете страни. Ще насърчи економическо и културно сътрудничество, ще бъде а, прак, ще, ще бъде възможност европейските фирми да, да, участват по-активно на пазара. Освен това, ще насърчим видимостта си на този пазар. Освен търговското споразумение, да имаме предвид и ситуацията с правата на човека. Правителството ограничава свободата на религия чрез законодателство. Местните власти често иземват имущество. Освен търговските взаимоотношения, Европейския съюз трябва да настоява за интеррелигиозен диалог. Трябва не само да заздравяваме економическите връзки а и спазването на правото на вероисповедание. Подкрепям търговското споразумение, но очаквам много, да се следи много по-внимателно за спазване на поетите ангажименти. Благодаря. Думата има колегата Бентеле за една минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, подкрепям сключването на споразумението между ЕС и Виетнам, защото благодарение на него ще допринесем за създаването на работни места и в Виетнам, и в ЕС. Като цяло ще има положително въздействие върху виетнамското общество. Много е важно да имаме стабилна юридическа рамка, платформа за диалог, механизми за контрол и постоянна комисия в която да участват представители на двете страни. Там ще говорим не само за съдържанието на търговското споразумение, но и за прилагането на Зеления пакт, споразумението от Париж, човешките права, правата на пресата и така нататък. Имаме задължението да направим това споразумение модел – и аз се надявам, че това споразумение ще получи шанс в парламента и то ще бъде подкрепено. Благодаря. Следващия оратор, колегата Перейра, за една минута. Благодаря и госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам е не само економически полезно, то вече е успя да допринесе за приемането на новия трудов кодекс в Виетнам. Синдикалните права са прияти благодарение на нашето участие, но ние би трябвало да покажем по-голяма амбициозност, да се премахне принудителният труд и да се изпълни Парижското споразумение – защото измененията на климата не признават граници, ние нямаме никакво време. Това споразумение е чудесен пример как можем да използваме нашите политики. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, ние загубихме Обединеното кралство, но продължаваме с търговската политика. Не можем да отстъпим нито крачка назад – в затвърждаването обаче на правата на човека, социалните права, биоразнообразието и опазването на природата. Благодаря. Седем колеги са поискали думата в процедурата за спонтанни изказвания. Всички ще получат. Започваме с колегата Дейли. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че бизнесът се развива добре във Виетнам. Възможности за растеж и печалби. Това е възможност, която трябва да се използва като населението на страната е 100 милиона. Затова имаше толкова лобиране от институциите да не се отлага ратификацията, да не се залъгваме, че го правим заради виетнамският народ и за да им помогнем да излязат от бедността. Това е смешно. Това споразумение ще доведе до прехвърляне на богатство от изтока към запада и ще се използват богатствата в тези страни. А как ще бъдат решени тези въпроси, ще попита някой, ако не ги решаваме. Въпросът е арогантен и на отговор дадоха вьетнамците, които се организираха и ако се отнасяме сериозно към тревогите им, нека се вслушаме в неправителствени организации, които ни казват, които ни умоляват да не ратифицираме това споразумение. Думата има колегата Билбао Барандик, също за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Политиката на търговските споразумения от последните години използва инструменти, които са по-ефикасни за налагане на нашите норми по света. Има напредък и по правата на човека с това споразумение. Нещо, което трябва да се отбележи. Следователно това е и добавената стойност, защото тя не се постига в двустранни отношения. Това споразумение е полезно за гражданите, то не забравя нито един от отраслите, насочено е към една по-справедлива търговия. Нашите производители, особено преработвателите в рибната индустрия, успяха да защитят легитимните си интереси по отношение на заплахата от е, нелегалния риболов. Европейският съюз трябва да защитава своята продукция и екологични норми, включително и рибарството. Благодаря. Мерси. Благодаря да се гласува либерално споразумение за свободна търговия с авторитарен комунистически режим в името на търговията е сюрреалистично. Аз съм от сюрреалистична страна, като господин Буржуа, само че това споразумение а, носи палмата на първенството. Може да се направи нещо, защо механизма за решаване на спорове не включва устойчивото развитие. Когато говорим за социални и екологични права, няма повече задължителни механизми с предвидени санкции. Промени от този тип са напълно възможно, само че е, необход... Затова е необходима политическа воля. От ваша страна, господин комисар, но и от, от наша страна като парламентаристи, нека да, си, да предвидим малко повече време. Всички казват, че споразумението е прекрасно, само че а, също беше и с сета. Ние се борихме, нека да се борим и сега, нека да предвидим задължителен механизъм за защита с санкции. Колегата Уолес. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, казахте ни, че човешките права ви тревожат във Виетнам. Кажете ми, Господи, от кога вие сте позволявали тревогите за човешките права да пречат на бизнес интересите? Ние водим търговска дейност с Израел и Саудитска Арабия. Тези споразумения не помагат на държавите от региона. Те унищожават индустрията, водят до обедняване на малките фермери. Хората във Виетнам няма да извлекат полза. Големите фирми ще извлекат полза във Виетнам. Основният проблем с подобни споразумения е, че те гарантират права на многонационалните компании и на инвеститорите. Клаузата за решаване на спорове не допринася за социалните, екологичните стандарти. По какъв начин ще помогне това споразумение на планетата? Никак. Дали ще е в съответствие с споразумението от Париж? Никак даже. Благодаря. Колегата Каня си има думата. Президента. Благодаря, госпожо председател. Невежеството не може да бъде извинение. Честно казано, ние знаем, че търговията с Виетнамия има. Започнала е още с търговията на опиум едно време. Ние имаме огромен износ – Просто искаме тази търговия сега да се подчинява на определени правила. Това споразумение ще наложи изпълнение на норми в областта на околната среда, правата на човека, трудовото право. Това е по-добре, отколкото да няма споразумение. Иначе ние всички сме чували думи за спасяването на света, позициите на екстремистите. Това печели гласове, но не подобрява нищо по света. Това споразумение се опитва да го направи, да създаде задължения, да зададе рамката и наше задължение е да бъдем внимателни и да гарантираме, че то ще се изпълнява, но да не се подаваме на екстремистите, които искат само да печелят гласове. Тях не ги интересуват екологичните норми и правата на човека. Колегата Жункер. E, Благодаря, госпожо председател. Аз съм поддръжник на свободната търговия и за това ще подкрепя сключването на това споразумение. Имам обаче един въпрос към комисаря и ще помоля за отговор. Очевидно, че вноса на хранителни стоки във Виетнам ще се повиши. В момента те са на четвърто-пето място в бъдеще ще вземат по-предно място. Комисията подготвена ли е да следи качеството на храните? Няма ли това да окаже отрицателно въздействие върху нашия пазар, като се допусне навлизането на изкачествени хранителни стоки? И последен колегата Шолц. Благодаря, госпожо председател. Ако погледнем втората половина на 20 век, ще видим, че имаме Вьетнамската война, Agent Orange и така нататък. Много процеси на трансформация започнаха след Вьетнамската война и тогавашното управление е, обеща да има достъп до отворени пазари, за да има развитие. Ето защо искам да обърна внимание на колегите Симон и Канес, че така или иначе, казват те, има търговия. Е, споразумение за сътрудничество, мисля, че трябва да се изключи. Така щяхме да помогнем по-добре на Виетнам. Е, защото иначе стигаме само до потискане на народа. Е, Споразумението щеше да бъде добро, ако беше по-различно. Добре, е, че Виетнам а, ратифицира конвенциите на МОД. Само, че главата, например, за защита на околната среда има много недостатъци. Искам да кажа, че това споразумение в настоящия си вид, аз много трудно ще го подкрепя. Благодаря. Думата има комисар Хоган. Uh, Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря за изказванията и да благодаря на всички, които участваха в договарянето. Благодаря на господин Буржуа, на всички докладчици в Сянка, четиримата председатели на комисии, които не пряко участваха в проверката, за да дадат своето одобрение. Благодаря на комисаря госпожа Малстром и на ГД Търговия за огромния труд. Както мнозина посочиха, това са първите споразумения за търговия и инвестиции, които ще се гласуват от новия парламент – те са важни е, за малките и средни предприятия, за бизнеса. Малките и средни предприятия ще могат да се възползват в името на растежа и заетостта. Освен това, споразумението е убедителен сигнал, че ние защитаваме откритата свободна търговия, основана на ценности. Съгласен съм с много от вас. Има проблеми, които трябва да се решат и ние непрекъснато работим, за да сме сигурни, че Виетнам ще изпълни своите задължения. Но по отношение на някои специфични въпроси, първо, търговията означава достъп до пазара и това е много добро споразумение, защото обхваща много продукти. Това, което каза господин Йонкер за хранителните продукти, трябва да го уверя, че ние либерализираме износа на европейско говеждо, вино, бира и така нататък, но също така имаме и предпазни механизми при захарта, царевицата, ориза и това е характерно за нашите свободни споразумения от последните години, а именно включваме такива предпазни механизми. Освен това, Виетнам ще бъде разглеждан като самостойна единица при санитарните изисквания. Географските указания на Европейския съюз също са защитени. По отношение на изпълнението на споразумението, това със сигурност е приоритет на комисията. Виетнам направи много още преди приемането на споразумението наистина имаше напредък, така че натискът, който оказваме, е дал своите резултати. Имаме и групата за консултации, която включва и неправителствени организации, бизнеса и представители на всички услуги. Това е важно за изпълнението на споразумението, както вече казах – ние ще определим и отговорник от наша страна през следващите няколко месеца. Трябва да се отчете и принципа на свободното сдружаване, създаването на независими синдикати. Разбира се, това ще бъде извън Конфедерацията по труда на Виетнам. Виетнам вече започна да работи в тази насока. Очакваме резултат 2021 година. Виждаме последователност и при наказателния кодекс. Мисля, че има добър напредък. Ще направя сравнение с поразумението с Япония. По отношение на гражданските организации също имаме график за изпълнение на споразумението. Също така 40% намаление на детския труд още до, от 2012 година до сега. Ще имаме и нова глава по тази тема в периода 2021 до 2025. Разбира се, ние трябва да отчитаме и предисторията, напредъка на Виетнам през последните 25 години, особено в социо-економическата сфера – но правата на човека са много важни и следователно трябва да мислим и за преустановяване на споразуменията, ако има нарушаване на правата на човека. Имаме и годишния диалог по правата на човека. Скоро предстои срещата в Ханой. Обедени сме, че споразумението дава една добра платформа за ангажимент с Виетнам по тези теми. Това се потвърждава и от доста от виетнамските неправителствени организации. Може би госпожа Дали и други не са запознати. Европейският съюз също така се притеснява за политическите затворници и затворниците по съвест тази тема непрекъснато се поставя на най-високо ниво. Ние се стремим делегацията на Европейския съюз непрекъснато да работи, тези хора да бъдат освободени, да има най-добрите условия за семействата на затворниците. Така че споразумението ще създаде нови стимули за решаване на тези проблеми. Липсата на ратификация на споразумението е, ще остави Европейския съюз с празни ръце, без никакви инструменти. И това ще бутне Виетнам по посока на търсене на партньори, които нямат нищо общо с нашите ценности. Околната среда също беше спомената. Разбира се, Виетнам е една от страните най-засегнати от измененията на климата. Е, Виетнам вече е подписал международни споразумения. Имаме и глава за устойчивото развитие. Ние ще следим нашите партньори от Виетнам да прилагат постигнатите споразумения, както правят и другите ни партньори по света. Това е още един пример, който показва, че това споразумение е е един инструмент за изпълнение на постигнатите ангажименти. Правоприлагането, управлението, търговията, тук вече имаме договорености още от 2019 година, от месец юни. Много е важно това. Виетнам внася дървесина от над 18 държави и от страни в региона – като Камбоджа, но споразумението за защита на инвестициите ще спомогне за изпълнение на схемата за търговска стабилност, по която Виетнам вече работи. Всички заинтересовани страни участваха в преговорите. Това бяха темите, които излязоха на повърхността и ние трябваше да откликнем – трябва да продължим да работим накрая по защитата на инвестициите. След исканията на Европейския парламент ние сме включили най-съвременната рамка за защита на инвестиции, която може да се намери в което и да било споразумение, включително и механизъм за уреждане на спорове. Така че всички елементи на механизма за уреждане на спорове между държава и инвеститор са включени и при споразумението с Виетнам имаме един многостранен съд по инвестициите. Накрая ще кажа, като гласуваме за това споразумение, ние гласуваме за споразумение, което ни дава институционално влияние и спомага за създаване на структури, в областта права на човека, околна среда, трудови права. Ако отхвърлите споразумението, тогава сигурно нашите усилия ще останат пренебрегнати. Така обаче поставяме Виетнам в една политическа структура със съответните механизми за изпълнение на общите ни цели – Знам, че много от тези проблеми са наболели вече години наред. Сега имаме структурен инструмент да се справим с тях. Така че нека да подкрепим споразумението. Благодаря ви, господин комисар. Колегата Буржуа. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар. В края на този дебат най-не искам да благодаря на колегите от комисията Инта, докладчите в Сянка и особено господин Ланге. Благодаря на бившия докладчик господин Захрадил. Благодаря на комисаря Хоган за доброто сътрудничество и за това, че Справедливо беше подчертано значението на търговско-инвестиционното споразумение с Виетнам. Напълно съм съгласен с вашето изключение, господин комисар. Отбелязвам ясния ви ангажимент за контрол върху всички аспекти, имащи отношение към спазването на споразумението. Също така, непрекъснатата помощта, която комисията ще предостави, за да се помогне на Виетнам в процеса на реформите а също така да се помогне и на страната от финансова и техническа гледна точка да постигне своите цели. Благодаря ви, колеги, за ценните изказвания. Повечето от въпросителните повдигнати тук бяха въпросителни и за мен. Само, че аз смятам, че ние дадахме достатъчно добър отговор на въпросителните в подготвителната дейност. Аз мисля, че по този начин ние, това споразумение ще бъде ефективен инструмент за насърчаване на основните свободи и създаване на условен равнопоставеност. Виетнам по ангажимента за поредица от важни мерки и съм съгласна с вас, господин Ланге, благодарение на ясните политически послание на този парламент. С радост мога да кажа, че в процеса на преговорите преди настоящите разисквания и в хода на моите разговори, вьетнамското правителство прояви ясна и убедителна политическа воля е, за решаване на важните въпроси. Ролята на Европейския парламент е, е много важна в това отношение – ние ще продължим да следим работата на, международ, на, международ, на независимите организации, участващи в местните консултативни групи. След ратификацията ще се стремим към укрепване на политическия диалог с вьетнамските колеги чрез създаването на рамка за съвместно парламентарно сътрудничество. Също така ще анализираме предложението за включване на колегите от подкомисията по правата на човека в съществуващия годишен диалог по правата на човека. Колеги, Виетнам е страна в процес на промяна. Аз мисля, че тези споразумения ще спомогнат за повече благодействие и по-добър жизнен стандарт. Европейския съюз трябва да даде своята пълна подкрепа за постигането на тази цел, за да покаже на Виетнам, за да помогне на Виетнам в процеса на положителната промяна. Ето защо аз призовавам всичките си колеги в парламента да гласуват за и да дадат своето съгласие двете споразумения, за да може Европейския съюз да изиграе ролята си на геополитически фактор в региона и да покаже на Виетнам, че ние сме истински и надежден партньор днес и в бъдеще. Благодаря. Благодаря на докладчика. По този начин дебата приключва. Гласуването ще е утре. Заседанието се прекъсва до 15 часа. Благодаря.